Дами и господа, добре дошли. Започваме не съвсем на време, но почти на време. С дневния ред. Е, поканата за днешното заседание ви е изпратена по реда и на време. Има ли забележки към дневния ред? Не, в такъв случай дневния ред се приема. Преминаваме към съобщенията на председателя. Колегите докладчици и докладчици в Сянка се споразумяха по резолюция 17 за имат общ компромисен вариант. Текста ви е изпратен. Това имам да кажа. Трябва формално, за да не допускаме грешки, в точка разни в края на дневния ред трябва да вземем решение е, за това, че това, за което са споразумели докладчиците и докладчиците всяка е част от официалното е, решение на комисията забравих да ви кажа, значи тази резолюция относно 17-та конференция на страните по рамковата конвенция на ООН е в точка 8 в дневния ред. Добре, продължаваме. Протокола е прият в такъв случай и сме на четвърта точка от дневния ред. Европейската агенция за мрежова информационна сигурност е НИЗА. Колегата Чичестър е докладчик по темата и получава веднага думата. Чарс, заповядайте. You, uh... Благодаря, uh, господин председател. А, агенцията за мрежова информационна сигурност, както вероятно си спомняте, беше създадена в, в, в началото на този век, 2004. Ние след това продължихме нейният мандат по време на предишният състав на парламента до през 2008 година и тази година също продължихме мандата на агенцията, за да може да си оставим време да разгледаме предложенията по същество на комисията за преразглеждане и актуализиране на мандата на агенцията ЕНИСА. И става дума за един фундаментален проблем, а то е следният трябва ли тази агенция да продължи да съществува, има ли полза от нея и оттам как трябва да продължи, в какъв вид трябва да продължи да работи тази агенция, ако е необходима. Проучването на комисията, което получихме през юли, стана основа за изслушване в, в комисията а, ИТРЕ. Каква е ролята на агенцията, какви са, какъв е обхвата на нейната дейност, какви промени трябва да настъпат. В резултат на всичко това заключихме, че да, необходима ни е тази агенция, тя трябва да продължи да съществува, но не в същата форма, в която съществува днес. Защо не е в същата форма? Защото съществуват някои проблеми във връзка с нейната ефективност, с нейното управление, които не са задоволително решени и е необходимо да променим мандата на тази агенция, за да имаме една по-добра управленска структура с по-ясни цели, като направим предложения как да подобрим нейната ефективност и ефикасност. Е, искам да ви дам един пример, за да иллюстрирам трудностите, пред които е изправена агенцията – тя има 60-70 служители и повечето от тях се занимават с административна работа. Те са, така да кажем, административната опашка а, на това тяло на агенцията. А хората, които всъщност се занимават с компютърна дейност, с сигурността, с мрежовата сигурност, са сравнително малко те трябва да пътуват, е, да обикалят Европа, да се срещат със своите партньори в страните членки, да създават мрежи, защото все пак става дума за една мрежова агенция, е, да се свързват е, с специалисти в тяхната област, защото става дума за една високо специализирана дейност и те трябва непрекъснато да се поддържат на ниво. И когато сме, живеем в века на видеоконференциите, на високоскоростният интернет и така нататък, просто не е необходимо физически да се средстват хората. Може да си представим дори срещата на нашата комисия като една видеосреща. Всеки от нас би могъл да седи в къщи пред екрана и на скайп да си говорим Тоест, не е необходимо да се пътува толкова много. И поради местоположението на агенцията, пътуването също така се налага. И този пункт беше изтъкнат в доклада, който ни бяхме възложили. Посочено беше колко време се използва само за пътуване, за да може хората да се срещат, което е необходимо. Тоест, е, след като решихме, че е необходима подобна агенция, започнахме да разглеждаме нейната управленска структура и задачите, които решава и в резултат на това бяха направени около 120 изменения, е, внесени към моят проекто доклад, където се предлагаше да се създаде изпълнителен съвет, който да действа като посредник между генералния директор и управителния съвет. Е, и също така много внимателно анализирахме ролята на агенцията. Агенцията трябва да се справя с трудни задачи. От една страна тя трябва да събира и съхранява информация относно мрежовата информационната сигурност във всичките аспекти и то в един век, когато киберсигурността е, придобива все по-голяма важност, е, все по-голямо политическо значение, ако щете, но тя трябва да прави това е, без да обсебва отговорностите и правата на агенциите с подобни задачи в страните членки защото страните членки не искат да допуснат това. Тоест, една подобна агенция трябва да, преди всичко, да координира и да осъществява връзки между службите за сигурност, екипите за бързо реагиране при а, компютърни а, инциденти и така нататък да помага за споделяне на информация и челен опит във всичките му видове. Тя трябва също така да подпомага връзките с трети страни, защото става дума за една наистина глобална дейност, която засяга целия свят, киберсигурността и агенцията може да изиграе своята роля в това отношение. Следователно, оказа се, че е необходимо да се внесат промени. И може би най-спорната промена, промяна е това е въпроса за това къде да бъде седалището на агенцията. Защото Хераклион, Хераклион в Гърция е прекрасно място. Бил съм там, доста време съм а, обаче ми трябваше за да стигна там и да се върна от там. А, и като имате предвид, че това беше през лятото, когато има повече полети до Гърция. И самия факт, че агенцията е разположена точно там, затруднява връзките с нея. И поради промените, които тези предлаганите изменения предполагат, е, си мисля, е, че в, в, е, всъщност става дума за създаването на нова агенция, ако щете, това е символична стъпка и може би трябва да и, я кръстиме и по друг начин, тя да се казва не Ениса, а Униса. Защото ние вече говорим за Европейски съюз, Юнион, Union на английски, а, а, а не за а, нещо друго. А, създадах и съкръщението Нюниса, а, което така напомня за това, че става дума за една нова а, агенция за мрежова информационна сигурност като в това име се включват и инициалите на Европейския съюз на английски буквите И и Ю. И разбира се, предлага се тази агенция да е, не е нова агенция, нейното е седалище да бъде в Брюксел. Разбира се, всичко това несъмнено няма да допринесе за моята популярност в Гърция, но пък Гърция има други проблеми, които трябва да решава и гръцките власти трябва да се съгласят, че сегашното споразумение за разполагането на тази агенция в Хераклион не е задоволително, че нещо трябва да се промени. Аз предлагам най-радикалната възможна промяна. Други, може би, ще предложат по-малко радикални решения, които са междинни между това, което аз предлагам и сегашното състояние на нещата. Във всички случаи тази агенция трябва да бъде по-ефективна. Не може да се приеме толкова много хора да висат по летищата, да губят време в пътуване, е, за да отидат да се срещнат с е, своите партньори, е, специалисти в други части на Европа. Този въпрос подлежи на обсъждане, разбира се. Е, надявам се, че вие ще се запознаете внимателно с проекта доклада, с предлаганите изменения, е, с е, състава на групите заинтересовани страни, с предлаганият изпълнителен съвет за връзка, както казах, между управителния съвет и генералния директор, ще бъде полезно да се види каква е практиката, какъв е опита на другите агенции, които имат е, е, своите ръководители е, натрупали с опит, добре би било те да бъдат покаяни в парламента, да разговаряме с тях, да може заедно да обсъдим това, което те правят и какво би трябвало да правят. Знам, че това ще бъде повод за дискусия. Надявам се, че тя ще бъде положителна по своето съдържание. Ако обаче не можем да постигнем повишаване на ефективността на агенцията, включително и промяната на нейното седалище, тогава трябва да се върнем към въпроса за трудничеството и бих казал на, моите, на нашите гръцки приятели, ако искате да няма промяна, тогава това значи, че през септември 2013 година тази агенция ще престане да съществува. Надявам се да не стане така. Благодаря, господин председател. Благодаря. Е, имаме доста гъст дневен ред е, и е, ще внимавам много да имаме достатъчно време за дискусия по всички точки. Аз съм предвидил в 10 без 15 да приключим с дискусията по тази точка и ще ви помоля да се съобразите с това. Кристиан Ерлер е първият, който има думата. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Вчера говорих с множество колеги, например с колежката Пикао и с други а, и в комисията Либе а, организирахме изслушване по въпросите на киберсигурността. А, един от най, така най-просто формулирано резултатите на тази среща бяха следните. Когато попитахме един от експертите е, за това какви са перспективите? Дали до сега взетите мерки са помогнали на страните членки? Дали те са довели до намаляване на престъпността и на а, атаките срещу държавните системи? Той каза, че не, поради бизнес, бизнес модела на киберпрестъпността, който той описа като модел с нисък риск и висока печалба. Освен това, той ни показа какви са мащабите, в които работим. Киберпрестъпността представлява заплаха за държавата, това е една асиметрична борба, която трябва да се дефинира наново. Знаем какво се случва в страните членки, които бяха обект на такива атаки. Това са едни мащаби, които наблюдавахме в Корея, в китайския финанс... извинете, корейския финансов пазар, мащаби, които ние познаваме в Европа. В продължение на една седмица корейската борса не можа да работи. Знаем, че много държави използват понятието кибервойна, с което обозначават едно ново измерение на атаките. Тоест, в Европа до този момент съществуваха само предположения за щитите, причинени от киберпрестъпленията. Предполагаше се, че тези щити са в размер на 250 милиарда евро а, а вчера разбрахме, че 70% от всички киберпрестъпления изобщо не биват открити, за тях не се получава информация. От от Евроюст знаем, че адвокатите и заобщо работещите в съдебните системи не са достатъчно обучени, не разполагат с достатъчно знания и не разполагат с достатъчно средства, за да могат практически да противодействат на киберпрестъпността. Когато си представим и мащабите, в които се случва всичко, а, мисля, че трябва да си направим извода, че Европа не е подготвена да посрещне това предизвикателство в структурно отношение. Ние работим в тази посока, но не сме постигнали резултати. Нашите структури са изключително недостатъчни и разпокъсани. Освен това, с оглед на мащабите на проблема, Ениза на практика трябва да спре да съществува. Ениза беше създадена от държавите членки по редица причини. Когато тя беше създавана, аз бях докладчик в Сянка и тогава изработихме компромис между страните членки. Големите страни не желаяха да се създава едни за други, други страни членки и институциите и желаяха, защото желаяха да подкрепят изграждането на подобни структури в страните членки. В резултат на всичко това си създадохме един голям проблем и постигнахме един доста мъчителен европейски компромис. видяхме как след рухването на платформата за търговия с емисии, а, това как тази платформа стана жертва на най-голямото банково нападение в Европа. Знаем в 99% от случаите какво става в обраните банки, но от тази платформа изчезнаха 50 милиона евро и никой не се погрижи за тях. И е, сега, за да се върна на темата, Бих искал да подкрепя енергичната пледуария на колегата Чичестен. Имаме нужда от една по-ефективна низа, имаме нужда от една низа, която е доста по-тясно обвързана в хоризонталните структури, което означава, че имаме нужда от капацитет в Европол. Европол трябва да бъде свързан в мрежа с ЕНИЗА. Имаме нужда от собствени структури за изследвания като GRC, където около 300 души работят в областта на интернет сигурността и обменят информация с американците. Имаме една програма за изследователска дейност в областта на сигурността, която през следващата година ще похарча 200 милиона евро и само по настояване на парламента ни беше включена в борда на тази програма. В продължение на много години ние работихме в тази област без да включваме ЕНИЗА. А, въведохме задължение за комисията, когато става дума за интернет сигурност, да се допитва до ЕНИЗА, тъй като до сега това не се случва. Изобщо крайно време е да създадем по-ефективни структури, и аз е, изцяло поддържам първото предложение на комисията, което трябва да бъде доработено и разширено. Ние предложихме нашите изменения и допълненията е, трябва да се споразумеем помежду си за това, че или имаме нужда от нова агенция, или от е, решително подобряване на ние за разширяване на нейната дейност, разширяване на персонала, с който работи. В противен случай а, ще бъдем направо смешни. Колешката ти кала има думата. să mulțumesc... Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на господин Чичестър, както и на господин Елер. Благодаря и на другите докладчици в Сянка, госпожа Валан и господин Ламберт за много положителното градивно отношение към текста. Групата на социалистите и демократите подкрепя идеята за създаването на една силна структура на агенцията, както и за удължаването на срока на мандата й. Компетенциите на агенцията трябва да бъдат разширени както по отношение на оперативната дейност, така и по отношение на международното сътрудничество. С оглед на това, първо трябва да се обявим за удължаване на срока на мандата на агенцията. Нека няма ограничения във времето за този мандат. За съжаление, някои специалисти в областта на сигурността на информационните технологии смятаха, че ЕНИСА не е особено привлекателно място за работа, именно защото мандата й бе ограничен. Тези специалисти не можеха да си представят в дългосрочен план да се обвържат с агенция с толкова ограничени компетенции. Ето защо смятам, че на първо място трябва да укрепим структурите на агенцията, да повишим ефективността й, Можем да направим това, като свалим ограниченията във времето за мандата им. Европейският съюз трябва също така да разработи стратегия за киберсигурността. Това трябва да е една ефикасна, добре обмислена стратегия, която да участват редица институции, както на европейско, така и на национално равнище. Необходимо е също служителите на ЕНИСА да включват професионалисти в областта на сигурността на информационните технологии. Затова предложих да наложим таван за дела на административните служители в размер от 40%. Тоест минимум 60% от служителите трябва да са експерти в областта на киберпрестъпността. Не сме за промяна в наименованието на агенцията. Защо? Защото ако сменим името на институция или на дружество, то те рискуват да изгубят голяма част от пазарния си дял, да изгубят голяма част от видимостта си сред обществеността. Нека името си остане същото. След като вече веднъж сме създали тази структура, нека я запазим, нека запазим и името й. Просто трябва да разширим значително правомощията й в областта на сигурността на информационните технологии. Не трябва седалището на агенцията да се премества от Гърция. Защо, например, е възможно Агенцията по околната среда да има седалище в Дания, а ЕНИСА да не може да е със седалище в Гърция? Не трябва да изместваме седалището от Гърция. Можем, разбира се, да въведем много строги критерии за ефективност на дейността и които да спазваме, но не трябва да преместваме седалището. Предлагаме също парламентът да излъчи свои членове за членове на борда. Предлагаме това да са трима души. Друго наше предложение е една от функциите на агенцията е да допълва действията на държавите членки в областта на киберсигурността, както и да оказва подкрепа на европейските институции в изготвянето на проекти за законодателни актове. ЕНИСА трябва да укрепи капацитета както на държавите членки, така и на Европейския съюз да реагират в случай на киберинциденти. Агенцията трябва да улеснява и насърчава сътрудничеството между публичния сектор, частния сектор и експертите учени. Бъдещето на агенцията, или извинете, дейността на агенцията е много важна, както към настоящия момент, така и в, за бъдещето. Необходима ни е една по-силна стратегия за киберсигурността. Необходима ни е една по-силна агенция с разширен мандат, който да не е ограничен във времето. Важно е също така седалището и да си остане в Гърция. Благодаря. Има още шестима желаящи да се изкажат. Моля, спазвайте времето, защото имаме още много точки от дневния ред. Um, благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика, господин Чичестер, за неговата работа по този доклад. И искам да подчертая, че срещата на докладчиците в Сянка беше много интересна и плодотворна. Това показва, че по-често трябва да уреждаме подобни срещи, за да можем да обсъждаме проблемите и стигнем до единни мнения. Защото доклада, който обсъждаме, трябва да изпрати един е, убедителен сигнал от страна на парламента, как той вижда бъдещето на тази агенция. Сега да кажа няколко думи за седалището на агенцията. Не знам дали това е толкова важно, но мисля, че все пак трябва въпроса да се обсъди. А, ако искаме да зачитаме договорите, парламента не може да изразява мнение по отношение на седалището, но може да е, упражни известен натиск върху съвета, който трябва да вземе това решение по отношение на мандата. Мнозинството от докладчиците всяка са за даване на агенцията безсрочен мандат, нещо, което има значителни предимства, дава възможност да се набират специалисти с перспективи за професионално развитие и по този начин да се осигури добавена стойност от проистичащо от дейността на агенцията, ако тя има такъв безсрочен мандат. Колкото до киберсигурността, смятаме, че агенцията трябва да има разширени правомощия, нещо, което моите колеги също посочиха. Не смятаме обаче, че агенцията трябва да поема оперативни задачи. Тя може да бъде полезна, като осигурява връзки с други агенции в тази област, като идентифицира проблемите и тенденциите в областта на киберпрестъпността. И за тази цел смятам, че трябва да има един пункт чрез който трети страни да могат да се свързват с агенцията, като се използват съществуващото сътрудничество между правоопазващите агенции. Колкото до защитата на данните, считам, че ЕНИСА трябва и тук да изиграе своята роля, така както се предлага от комисията. Подкрепям мнението на докладчика, че агенцията трябва да има повече, по-голяма възможност да подема инициативи, а не да се ограничава само до анализ. В никакъв случай не трябва да е, създаваме агенция, която не разполага с необходимите средства за да изпълнява задачите си, така че трябва да помислим и за нейното финансиране. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Чичестър за забележителната му работа. Благодаря и на всички, които са работили по този доклад. Господин председател, трябва да кажа, че съм съгласна с повечето от изказалите, но преди всичко съм съгласна с госпожа Тикао. Ако искаме да разширим обхвата на задачите на ЕНИСА, не виждам защо трябва да променяме името й. Брандът вече съществува. Ако сменим името, това предполага, че вменяваме на агенцията някакви други задължения, което няма да бъде вярно. за да работи ефективно, е, ЕНИСА трябва да сътрудничи с национални организации, сродни национални организации. Агенцията трябва да не е ограничена във времето, защото иначе, когато става дума за няколко години, това дава една, едно усещане за преходност на нейната работа, също и на онези, които работят там. Затова предлагаме агенцията да не бъде създадена с безсрочен мандат, т.е. Да, няма, да не бъде ограничена във времето. Колкото до промяната на седалището, категорично не съм съгласна. Ако започнем така да закриваме агенциите, трябва половината европейски агенции да преместим някъде другаде. може би има някои, някои основания за това, че седалището не е на подходящо място, но агенцията трябва да остане в Гърция. Благодаря. Благодаря. Сега а, се изказаха всички докладчици сянка от политическите групи. Имам още 6 желащи да се изкажат. Ограничаваме времето за изказване на 2 минути. Може би ще успеем. Просто искам да дам равни шансове на всички. Госпожа Делка Стихия има думата. Е, е, е, ще, се, ще бъда кратка, господин председател, наистина. Няма да повтарям аргументите, които вече бяха приведени. Мисля, че вече сме внесли измененията. Ще има възможност е, и да ги обсъдим. Едно нещо обаче трябва да бъде наша основна цел, а именно да постигнем истинска ефективност на работата на тази агенция. Съвета на информационните и комуникационни технологии се промени из основи, откакто беше създадена тази агенция и за това днес се нуждаем от актуализация, от апдейт на нейния мандат. А, причините за това са не в самата агенция, а в а, а, новите обстоятелства, които са по-различни, отколкото преди една година. Мисля, че въпроса за седалището не бива да доминира нашия дебат. Тъй като това ще бъде една доста емоционална тема, по която няма да бъде. не можем да вземем толкова бързо решение. Просто темата е деликатна. Необходимо е да има постоянно представителство на тази агенция в Брюксел и по този начин ще повишим ефективността. ще подобрим и сътрудничеството с страните членки. Това, между другото, е важно не само за тази агенция, но както и да е, Ениза има нужда от постоянно представителство, от постоянен офис в Брюксел и това според мен е решение на проблема. Господин Цукалас. Ευχαριστώ κύριε Са Θα είμαι και εγώ υποχρεωτικά Ако ще... Също ще бъда кратък. И слушах казаното от колегите. Съгласен съм с доста от тях. Първо, съгласен съм с това, че ЕНИСА е една от най-малките агенции в Европа. Служителите й наброяват 60 души. Бюджетът ти възлиза на 80 милиона евро годишно. а общо за киберсигурността се инвестират 700 милиона евро годишно. ЕНИСА трябва да получи разширен мандат, както за да функционира по-ефективно, така и като се вземат предвид по-сложните в момента проблеми във връзка с киберсигурността. ЕНИСА е организация, която има за цел да осигури киберсигурността. Бях очуден от изказванията, които бяха направени за нейното функциониране, като се има предвид тази функция. Говорихме за видеоконференции, защо тогава да не се провеждат по този начин и срещите на върха на Европейския съюз защото Конгресът на Съединените щати също използва видеоконференции и други подобни технологии и това подобри ефективността на неговата работа. Имаше много добри предложения за повишаването ефективността на агенцията и за укрепването на компетенциите Ние подкрепяме много от тях. 18 месеца след създаването на агенцията бе направено посещение на място в Хераклион. Сега говорим за промяна на седалището на агенцията, говорим за промяна в нейните цели, но трябва да вземем предвид и технократските условия – Седалището в Хераклион е подбрано не само защото това е едно красиво място, а защото там също са на лице всички технически предпоставки за функционирането на агенцията. И накрая ще кажа, че е немислимо служителите на агенцията да трябва да пътуват толкова много. Европейската сметна палата не предвижда нещо такова. Основният параметър, на който трябва да се опрем, е удовлетворението на служителите. Все още не сме го обсъждали. Колегата Нистелрой. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Мисля, че преждеговорившите са напълно прави по отношение на функционалността на агенцията. Прав е, е колегата Чичестър. Може много сериозно да се замислим върху това, което агенцията постига. Аз съм докладчик Сянка и смятам, че докладът много ясно показва колко сериозно е положението и колко е важно да усъвършенстваме структурите и координацията на европейско равнище, за да постигнем нещо. Ако искаме да имаме международен подход, необходимо ни е международно сътрудничество и със страните извън Европейския съюз. За тази цел ни трябва нова структура, защото сегашните структури не са годни за а, изпълняване на тези задачи. Защото ние говорим тук за един период до 10-20 години. Необходим ни е задълбочен дебат, който да обсъди не само настоящето, но и по-далечното бъдеще. Защото ако парламента не може да направи това, той ще, бъде, ще изпусне възможността, която в момента има. Ако искаме да постигнем нещо, необходима ни е много по-добра координация. Просто не си струва да дублираме това, което вършат други агенции. Колегата Еншо. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да, благо... да поздравя господин Чичестър за неговия доклад. Искам да поздравя и докладчиците в Сянка за свършената от тях работа. Не искам да повтарям онова, което вече беше казано. Но, както колегата Нистерой, искам да ви обърна внимание върху ролята на информацията в, в световен мащаб. Тази роля все повече нараства и кибератаките са все по-сериозен проблем. Разбира се, заловените трябва да бъдат наказвани, санкционирани, но много по-важна е превенцията, за да се предотвратят подобни кибератаки. Затова е необходимо по-тясно сътрудничество, международно сътрудничество, за да може да предотвратим подобни случаи. Сега, когато обсъждаме мандата на агенцията, Необходимо е една от задачите, които ще й възложим, да бъде именно подобряване на координацията. Необходимо е също така агенцията да не бъде, съществуването да не бъде ограничено във времето, защото тя е една от важните институции на Европейския съюз. Защото вредите от големите кибератаки са много сериозни въпросът за седалището. Нека агенцията да остане в Гърция. Това е една институция, която се занимава с информационна техника. Тя би могла да бъде където и да е по света, именно защото главният инструмент е интернетът. Разбира се, експертите съвсем не трябва с куфрачета в ръка да обикалят света, след като имат на разположение най-новата информационна техника. Не против е, смената на името съм, защото името се сменя само когато старото име по някакъв начин е, е опетнено. Благодаря. Господин Оди. Благодаря, господин председател е, в продължение на чудесното изказване на преждоговорившия ще кажа следното. Първо по отношение на продължителност на мандата. Всички наши граждани искат сигурност. Финансова сигурност, счетоводна сигурност, физическа сигурност. Трябва да им осигурим и сигурността на мрежите и сигурността на информацията. По отношение на мандата. Предвидено е изменение, с което мандата да се продължи 5 до 7 години. Но според мен този мандат трябва да бъде неограничен. Когато една агенция е полезна, тя трябва или да получи такъв мандат, или да бъде преустановено съществуването. Сега по отношение на подчинението. Има много агенции, които а, не са свързани а, с някакви а, връзки на взаимно подчинение. И аз съм съгласен с идеята, че парламентът да посочва част от управляващите, от администраторите на тази агенция. Сега, 117-то изменение към 28-ми член. Ако се приеме това изменение, ще бъде грешка. Агенцията трябва да остане подчинена на Европейската комисия, т.е. на Европейския съюз и не трябва да участва в международни споразумения извън Европейския съюз. Е, е, е, докладчикът каза, че с предложението си за промяна на седалището той няма да бъде особено а, популярен в Гърция, а, с, а, смятам, че а, това предложение не е отговаря на то, това, което е, е необходимо в момента. Защо ще предлагаме а, изменение а, на, на мястото какво сега, като ще предлагаме економическо управление в Нью-Йорк ли, в Лондон ли ще го правим? Да, на нас необходимо съчетание на народи, на граждани, които работят заедно. Ако ще имаме федерална столица, това е друг въпрос, но в момента Европейският съюз действа именно в обратната посока, а не на това, което се предлага. Frau Kollegin Cavallio. Господин Кавалю. Госпожа Кавалю, извинявайте. Благодаря, господин председател. Ще се спра върху обвързването на ефективността на агенцията с седалището й. Разбира се, агенцията трябва да работи ефективно, но не бива да разглеждаме този въпрос заедно с въпроса за седалището. Един колега говори за разпределението на седалищата на различните европейски институции. Ще ви цитирам френския президент Саркози. Когато започнахме разискването за двете места на работа на Европейския парламент, то поставихме това в контекста на седалищата и на всички други институции. Трябва да се постигне баланс на географското разпределение. С други думи, ако започнем да говорим за седалището на агенцията, трябва да отворим разискването и за седалищата на всички други институции и органи на Европейския съюз. Нека се концентрираме по-скоро върху ефективността. Благодаря колегата Подимата. Благодаря, господин председател. Господин Оди, процедура. Да, във връзка с изказването на колежката, може би е грешка във френския превод. Искам да няма. Няма две седалища на Европейския парламент. Има едно единствено седалище в Страсбург и три работни места. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί έχω καλυφθεί από αρκετούς συναδέλφους. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка, защото това, което исках да кажа, вече бе изказано от доста други колеги. Трябва да се придържаме към вече постигнатите споразумения за ЕНИС. Споразумяхме се, че трябва да укрепим тази структура. Споразумяхме се също, че трябва да подобрим, да усъвременим административната структура на агенцията – както и да повишим ефективността й. За да постигнем тези цели, трябва да направим промени. Трябва да укрепим структурата на ЕНИСА, да повишим ефективността на функционирането й. За да постигнем това, трябва да преразгледаме мандата й, както по отношение на обхвата му, така и по отношение на срока му на действие. Трябва да си зададем въпроса дали ограниченият по настоящем във времето мандат допринася за надлежното изпълнение на функциите на агенцията, дали удовлетворява служителите й, най-вече представители на научните среди, те биха могли да градят кариера в подобна организация, ако им се предостави по-дългосрочна перспектива във времето. Според мен изместването на седалището би могло да е предпоставка за промените, върху които се спрях, а именно подобряване на организационната структура и преразглеждане на мандата на агенцията. Както много правилно посочиха някои колеги, Светът на технологиите постоянно се развива. Господин Цукалас каза, че еволюцията на технологиите отслабва аргумента за значението на седалището на подобна организация. В днешно време разполагаме с достатъчно технически средства, които ни дават възможност да работим и от разстояние. Затова според мен не би трябвало да се съсредоточаваме само върху интересите на местно равнище. Става дума за интереси на европейско равнище. Не можем обаче да използваме и като алиби аргументите за функционирането на организацията – Единственият въпрос, с който вече от доста време се занимаваме, е седалището на агенцията Ако започнем да говорим за седалището на ЕНИСА, то ще трябва да отворим разискването и за седалищата на много други агенции. Следва се логиката на децентрализацията. Така избягваме създаването у гражданите на впечатление, че всички агенции и органи са концентрирани само на едно място. Въпреки трудностите, пред които сме изправени днес, трябва да отправим именно това послание, а именно, че Европа се основава и на децентрализацията и че всички региони и държави членки имат равни права. Не можем да поставяме някои региони по-долу от други. трябва при оценката на работата на агенцията да се водим предимно от европейския интерес. Той трябва да надделя, наделее над местните интереси. Искам също да ви обърна внимание, че във времена на криза, като настоящата, не трябва да използваме кризата като основание за подобна аргументация. Благодаря. Давам думата на представителя на съвета, господин Мажински. Panie пани и панове, ogromnie wzruszony. Jest to dla Господин председател, дами и господа, за мен е чест да участвам в това важно заседание. И полското председателство, и страните членки очакваха този доклад с нетърпение. Искам да благодаря на докладчика, господин Чичестър, и на неговите сътрудници. Мисля, че те са свършили чудесна работа, която ще допренесе за повишаване на сигурността на нашите информационни мрежи. Ние се опитваме да намерим политически компромис. Съгласни сме, че мандатът на агенцията трябва да бъде ясно определен, че главната и задача трябва да бъде мрежата и информационната сигурност и че тя трябва да бъде във връзка с всички организации в своята област. Че нейната дейност трябва да бъде усъвършенствана и трябва да й се предоставят необходимите бюджетни ресурси. Изправени сме пред сериозни проблеми и бихме искали да ги решаваме заедно с другите страни членки, и заедно с съвета. Благодарни сме за свършената работа и на господин Чичестър, и на другите депутати, които са работили с него. Очакваме по-нататъчно сътрудничество, за да намерим приемливо за всички решения. Това решение ще бъде важно за нас него го очакват и милиони ползватели на интернет. Сега представителя на комисията. Комисията предлага нова, нов мандат за ЕНИСА, като се има предвид, че е необходимо нейният мандат да бъде актуализиран. Предлагаше се 5 годишен срок за този мандат. Комисията счита обаче, че в тази област нещата се развиват толкова бързо, че трябва периодично да актуализираме инструментите, с които се борим срещу киберпрестъпността. Говори се тук с основание за укрепване на агенцията, за нейната модернизация. Искаме да благодарим на докладчика. Следим с голям интерес дебата по този въпрос в вашата комисия и в съвета. И сега в заключение ще дам думата на господин Чичестър. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите за много градивните и полезни коментари. С особена радост отбелязвам присъствието на представител на съвета. Благодаря и на комисията за любезно направените коментари. Но особено важно за мен е присъствието на съвета – Нека се спра върху няколко коментара, направени от колегите. Първо, по въпроса за промяната на името и седалището на агенцията. За мен като консерватор е странно, че колегите ми от лявата част на спектъра са по-консервативни от мен – и не желаят промени. А аз пък, като консерватор, изисквам промени. Но ще намерим някакво общо споразумение. Ще установим общо европейски подход. Бе изтъкнат аргументът за Агенцията по околна среда. Защо след като тя може да е със седалище в Дания, ЕНИСА да не е със седалище в Гърция? Това е един политически аргумент. Но основанието за този подбор на седалищата е географско. Дания е малко по-близо до сърцето на Европа. А доколкото знам, решението за Ениса е взето от гръцките власти – По отношение на срока на действие на мандата, някои колеги казаха, че той трябва да е 5 години. Според мен трябва да следваме препоръките в доклада, както и препоръките от проучването. Препоръчвам ви да се запознаете с него, то е изключително добро. Добре е срокът на действие на мандата да съвпадне и с следващата финансова перспектива, т.е. да е за 7 години. Съгласен съм с вас, че трябва да има промени в мандата. Но ако ще премахваме ограниченията във времето, то ще трябва да се споразумеем за оценка на дейността на агенцията на всеки 5 години. За краткия живот на тази агенция вече за трети път извършваме оценка на дейността й. Защо? Защото тя работи в област, в която много бързо настъпват промени. Те трябва да бъдат отчетени. Ако предоставим на агенцията 7 годишен мандат, то това не означава, че той ще изтече след изтичането на 7 години. След изтичането на 7 години отново ще разговаряме за това под каква форма да продължи агенцията работата си. Правим това и сега, 7 години след създаването й. Не мисля, че постановяването на срок на действие на мандата от 7 години ще е източник на несигурност за служителите на агенцията. Очуден съм от коментара на госпожа Цавела, която смятам за интелигентен колега. Тя заяви, че няма съществени аргументи в полза на преместването на седалището. Аз мисля, че изложих доста силни такива аргументи – не виждам какви са основанията за запазването на седалището в Хераклион. Единствените основания са свързани с насърчаване на местната економика. Може да не сте съгласни с моето виждане за седалището, може пък обаче и аз да не приема вашето. Трябва да се срещнем някъде по средата. Ще коментирам и казаното от господин Цокалас. Много гръцки колеги се изказаха до момента. Аз се чувствам малко като аутсайдер. Господин Цокалас заяви, че не трябва служителите толкова много да пътуват. Не, напротив, трябва, защото трябва да се срещат. Не мисля, че съм снисходителен спрямо видеоконференциите, но в случая, според мен, контактът на живо е от особено голямо значение. В момента служителите на агенцията доста пътуват и това е много важно с оглед на работата на агенцията. Като цяло всички се обявиха за повишаване на ефективността на агенцията. Приветствам това. Агенцията трябва по-тясно да обвърже функциите си с сигурността на киберпространството и интернет пространството за сметка на административната дейност. В момента съотношението административна дейност, дейност в областта на сигурността е точно обратното. Госпожа Тикал направи конкретно предложение. Възможно е да се споразумеем за нещо подобно. Очаквам предстоящите ни разисквания. Ще обсъждаме измененията, надявам се и да поемем по пътя на окончателния компромис бележка по правилника от колегата Цукалас. Мисля, че не е съразмерно разпределението на времето за изказване. Ако на едната страна се дава много време за изказване, а останалите трябва да се ограничават само с две минути, в които аз, между другото, много стриктно се вместих. То това не е приемливо. Бих искал членовете на нашата комисия да ми дадат възможност да изложа в писмена форма това, което нямах време да изложа. Благодаря за предложението. Е, пресрочихме времето с почти половин час. Е, е, Опитах се да дам малко повече време на докладчиците в сянка, което беше правилно. След това ви определих време за изказване от две години. Някои колеги спазиха това време, други не. Ако желаете за в бъдеще, мога просто да отнемам думата на хората, които пресрочват определеното време от е, две минути. А, много ви моля сега да не започваме процедур, а, процедурни спорове а, и да минем към следващите точки. Госпожа Цавела. Благодаря, господин председател. Искам само да уведомя колегите, че Хераклион е една от най-популярните туристически дестинации в целия свят. Für diesen благодаря за това рекламно изказване. Мисля, че, е, е, мисля, че сте права, но въпреки всичко, нека да минем към следващата точка от дневния е, ред. Е, ще продължим по начина, по който предложи господин Цукалас. Преминаваме към въпроса за разглеждане на многогодишната финансова рамка госпожа Сатори. Сега трябва да пестим време по всяка точка. Госпожа Сатори има да. Благодаря, господин председател. На 15 септември предадох проект, проекто до доклада на, а, за превод. А, сега той е наличен в, на всички езици. А, на същия този ден а, казах на докладчиците в Сянка, а, че Възнамерявам по време на пленарната седмица да разменя мнение с вас. Всички ние знаем каква а, подкрепа оказва парламента на проекта ИТР още от самото му начало. През следващата финансова рамка а, за проекта ИТР трябва да има отделен бюджетен ред. Знаете, че след 2010 година ИТР анализира и провери разходите си а, искам само да ви помоля за малко а, тишина и да ми спрете часовника, ако обичате. Мога да говоря в празна зала, но не е в толкова шумна зала. E Много от вас знаят, че между 2008 и 2010 година ИТЕР преразгледа своите разходи е, се опита да изясни какви са финансовите нужди на проекта. Как един милиард и 400 хиляди евро са а, необходими допълнително, за да изпълни проекта техническите изисквания към него. Тази сума сега се намали на 1 милион и 300 хиляди. След а, 6,6 милиарда е останалата част от бюджета. Сега парламента трябва да даде своето мнение относно начина по който ще бъдат отпуснати тези средства. Парламента а, многократно е изразил своята ясна подкрепа за проекта ИТР като цяло. Но бяха изказани и съмнения, що се отнася до финансирането. През миналата година парламента взе отношение към преразпределението на средствата от едно А от средството на бюджета за растеж и заетост. Същото нещо предлагаме да се направи за 2012 и 2013 година. Предложението на комисията съответства на това, което вече е обявено на други места. По този начин разходите могат да бъдат разделени. Става дума за едно предложение, което следва две линии. Комисията се придържа към това предложение. Най-високите стойности от е, функция втора е, чрез преразпределение могат да се спестят 814 милиона евро. Освен това с бюджетни е средства от седма рамкова програма тези средства могат да бъдат преразпределени и 416 евро могат да се пренасочат. Не беше моя задача да се занимавам с цифрите. Ние не можем да вземем решение за това по какъв най-добър начин да се финансира проекта, тъй като не разполагаме нито с необходимата информация, нито сме компетентни по този въпрос. Моята задача е да подчертая кои са споритетите преди нас, с какво трябва да се съобразим, когато става дума за нещата по същество. И аз съм убедена, че Комисията по бюджета ще вземе предвид нашите, нашето становище. Почетава съм още веднъж началото на проекта и във втори абзац, още веднъж повтарям, че не е много подходящо в функция, подфункция оси. В третия абзац съм се е, е, съм поискала подкрепа за това да се използва смесец от финансови ресурси, да се освободят маржовете в отделните функции в рамките на настоящата финансова рамка. В четвъртия абзац изразявам надежда, че ще се съгласите с моето предложение. Казвам, че не сме съгласни да се използват средства, които са отпуснати вече за седма рамкова програма за 2012-2013 година не можем да ам, поставяме под въпрос вече подписани договори и вече обявени а, конкурси. А, освен това, това ще застраши дейностите в седма рамкова програма. Парламента многократно вече е казвал това а, и в становището на нашата комисия за бюджета за 2012-2013 година в шестия абзац ние приканваме комисията и ИТР да определят какви са нуждите на проекта, по този начин да се направи опит за намаляване на разходите а, и за по-ефективно управление на финансите. Искаме също така проекта редовно да получава информация за проекта. Поочертавам още веднъж а, че е, е необходимо да се проучи възможността от допълнителни необходими средства, най-вече с оглед на проверката на разходите, която беше извършена през миналата година. Последния абзац, според мен, е много важен, защото бихме имали възможност писменно да се включим в процедурите, ако се появят някакви важни нови моменти. Що се отнася до продължаващата законодателна процедура, освен това се позовавам на бюджета за 2012 година и рамката програма за Евратом, В рамките на бюджета до 2020 година трябва да има специален бюджетен наред за проекта ИТР. Що се отнася до, греф, до графика, е, срока за внасяне на изменението е 18 октомври, на 10 ноември е гласуването в нашата комисия, а по-късно в комисията по бюджето Госпожа Де Кампус има думата. Е, Благодаря на госпожа Сартори за чудесния доклад. с нея съм напълно съгласен. въпреки всичко, ИТЕР продължава да съществува. И той съществува от години. И а, той е единствения начин да имаме чиста, а, неизчерпаема енергия за Европа. Освен това, Итер има и символично значение. Той има значение за опазване на околната среда а, и разбира се, има и допълнителни ползи за, в научната област. Увеличава се научният капацитет на страните, които участват в него. Примерът с ЦЕРН е а, е, достоен а, е, да бъде а, е, наш модел. Като казвам това, обаче трябва да кажем, че има тенденция цената да се увеличава неограничено. И за това трябва да направим необходимото да се ограничат разходите на ИТР. Трябва да се потърсят възможности е, е, в рамките на същите възможности, така както предлага докладчика за неговото финансиране. Ние сме съгласни с това, но с какво не сме съгласни? Не сме съгласни да се вземат средства от седмата рамкова програма. Средствата според нас трябва да се вземат от резервните фондове. Значи две неща трябва да се направят. Първо, да се избегне прекомерното нарастване на цената, трябва да имаме текуща информация за това как се изразходват средствата за ИТЕР. Първото предложение за бюджет, направено от комисията, отделяше ИТЕР, той беше отделно от осмата рамкова програма. А, то и това според мен беше правилен подход. Колегата Дивази. Благодаря, господин председател. тъй като участвах в една делегация на европейски депутати, трябва да кажа, че проектът ИТЕР е пълен с несигурност. По отношение на строителството, пред няколко години Япония ни каза, че ще трябва че само две, след две години да изпълни ангажмента, което е поела. Има научни проблеми, които не са решени, дори по отношение на проекта и конструкцията на ИТЕР. Значи става дума за проблеми, които се отнасят до самата същина на въпроса. Говори се да се намерят 5 милиарда и 300 милиона евро за научни изследвания. Разбира се, немислимо е да се смята, че по този начин ще осигурим средствата. Сигурна съм, че има прекалено големи разходи. Затова искам да попитам комисията. Тя ангажира ли се през следващите две години, 12 и 13 година, че няма да има увеличаване на разходите и ако има подобно увеличаване на разходите, кой ще го плати? Защото, защото спомнете си с други проекти, които увеличиха неколкократно цената си. Нямаме изследване за въздействието от това прекомерно увеличаване на цената. Искам комисията да отговори на въпроса ми. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Сартори за този страхотен доклад. Е, разбира се, има много въпроси, които поставят под съмнение по-нататъчния напредък. Ситуацията е много тежка, затова исках да добавя, че в Европейския парламент е, има много депутати, които искат да погребат завинаги проекта и тър. ние обаче не сме от тях. Е, искам да изтъкна три аспекта. Първо, економически интерес. Е, е, тук целта е през едните години да се създаде енергийна сигурност и да се противодейства на измененията в климата. Част от нашето решение ИТЕР. Нека да помислим за нашите деца и за нашите внуци, когато говорим за политика в областта на енергетиката. Аз не споделям становище бъдещето, че нашите източници на зелена енергия ще бъдат достатъчни, защото кривата е експоненциална и трябва да продължаваме да работим. Освен това, съществува и едно техническо предизвикателство. Аз присъствах в Кадараш и мисля, че има техническо решение. Нещата са осъществими и не бива да отстъпваме от водещата си позиция. Трябва да продължим да работим с научно-изследователските среди което предполага да се започне работа и по други теми, свързани с ядрения синтез а, и с редица други теми, които се подкрепят в рамките на рамковата програма. Мисля, че тук става дума за политически престиж. Е, радвам се, че Франция има такава решителна позиция. Европейския съюз трябва също да заеме такава позиция. Трябва да запазим водещата си позиция, иначе ще я заемат други държави, като например Китай или Русия. Те ще поемат водещата роля, което за нас никак няма да бъде добре. През 2011 година мисля, че нямаме възможност да предприемаме изменения в функция 1А. Е, за 2012 година предвидените средства няма да стигнат за покриване на нуждите на ИТЕР и за това аз бих искал да изляза извън маржа на този дефицит. First, I would like to stress the importance of the ITER uh, е, project. Е, second, господин председател, искам да почетая значението на ИТЕР. Трябва да изпълним поетите ангажименти е, и на следващото заседание на съвета. Искам е, да подчертая значението на програмата JET, която е особено важна. Изцяло подкрепям предложението на докладчика използването на маржовете, за които става дума, а не да, се, да не се използват бюджетните кредити за седмата рамкова а, програма. Това значи 406 е, милиона за 2012-2013 година. Някои от тези суми, може би, да ще по-късно ще се отпуснат поради забавянето на Япония. Смятам, че това е едно добре балансирано решение, което напълно подкрепям. Господин Оди. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за балансирания текст, който предлага. Още един път отбелязвам това, което е казано за рисковете на този проект днес да се каже, че живеем в общество без рискове, би било смешно. Знаем, че ядреният синтез е възможен от научна гледна точка. Опитите с токамак започнаха руснаците. САЩ, Япония, Китай, всички работят в тази насока. Европейският съюз трябва да изпълни своите ангажименти. Това е дългосрочен план, но това е бъдещето на енергията, на енергетиката. Ако искаме, в крайна сметка, да избегнем е, затоплянето на климата. По отношение на финансирането, искам да обърна внимание на колегите върху трудностите, които винаги имаме при финансирането на големи проекти – които траят повече от финансовите перспективи. Това въжи за Галилео, въжи и за ИТЕР. Бюджетната комисия предложи да се направи е, раздел за инвестиции, да могат да се финансират тези големи проекти. Трябва да подкрепим гъвкавостта, която се предлага. Ако има надвишение на разходите тази година, да не връщаме парите на страните членки, да запазим тези пари в Европейския съюз, за да може да финансираме тези голями мащабни проекти, които траят и много по-дълго време, отколкото нашите финансови разчети. Мисля, че това е правилен подход. Ако ми позволите, преди да чукнете в чукчето, господин председател, бих искал да кажа, че парламента преди не беше достатъчно ангажиран с трудностите, свързани с проекта ИТЕР, но трябва да помислим а, а, как можем а, да получим цялостен поглед за върху финансирането на този проект. Председателят, колеги, вече с половин час надсрочваме отреденото време. Наистина трябва да приключим работа по дневния ред, затова моля ви да сте кратки. Още четирима колеги желаят да се изкажат. Госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Ще се опитам наистина да бъда кратка. Трябва да вземем принципно решение, а именно дали Европейският съюз ще се застъпва в бъдеще за малко мащабни проекти или за мащабни. Ако ще работим по мащабни проекти, то трябва да намерим и начин за финансирането им. Подкрепям становището на докладчика. То е, че нямаме много марш за маневри по отношение на проекта ИТЕР. Причината за това е, както каза господин Уди, че Комисията предпочита да действа без нашето съдействие. В рамките на 100 дни от ангажирането на ресурс за финансиране вече трябва да вземем решение. Такава е процедурата в момента. Мисля, че това е един абсурден срок. Той не осигурява никаква устойчивост. Не трябва да прилагаме такива процедури в бъдеще, особено като се има предвид, че паралелно с разискванията за финансирането на ИТЕР се разисква и финансирането на рамковата програма. Трябва да осигурим средства за проекта ИТЕР, това обаче не трябва да става за сметка на седмата рамкова програма. Решението за финансирането на ИТЕР обаче ще има въздействие върху седмата рамкова програма. Защо? Защото средства за седмата рамкова програма се предоставят и по линия на ИТЕР. Приветствам текста, изготвен от докладчика. Мисля, че той ни повежда в правилната посока. Благодаря, госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Първо, нека благодаря на докладчика, когато напълно подкрепям. Колегите вече отбелязаха, че е особено важно проектът ИТЕР, който е един общоевропейски проект, да бъде продължен във времето. Европейският съюз трябва да покаже, че може да поеме водеща роля по отношение на подобни проекти и че е в състояние и да ги довърши. И трето, по точка четвърта от доклада – в която се предлага финансирането на проекта ИТЕР от настоящите излишъци по бюджета, а не чрез пренасочване на средства от седмата рамкова програма. Мисля, че това е едно добро предложение. Благодаря. Госпожа Форд. Госпожа Хол, извинете. Приветствам становището на докладчика. Подкрепям го най-вече по две точки. Първо, стремглавото нарастване на разходите по ИТЕР е основен източник на загриженост. Съгласна съм с това, че не трябва да финансираме проекта чрез пренасочване на средства от седмата рамкова програма. Вместо това трябва да обмислим как стратегически да понижим размера на разходите. Съгласна съм напълно с госпожа Херцог и госпожа Кавайо за това, че можем да използваме the, um, the съвместния европейски токамак. Това е един стратегически подход към намаляването размера на разходите в дългосрочен план. Именно такива стратегически решения трябва да търсим. Не бива да излагаме на риск финансирането на токамак. Трябва да отчетем, че става дума за дългосрочен проект. Показаното от господин Уди, термоядреният синтез е много интересна идея – но няма да допринесе за ограничаването на повишаването на годишните температури в рамките на 2 градуса. А и освен това, не бива да забравяме, че електроенергия по проекта ще се произвежда едва през 2100 година. Благодаря. Колегата Елер. Arne davor, jetzt nochmal an den Zahlen von Два коментара. Първо, нека не експериментираме с цифровите стойности по ИТЕР. В момента разчетите са реалистични, не се предвижда обаче голям размер на резервите. Не е сериозно, според мен, да се пести по проекта. Трябва да намерим някакъв компромис, но компромисът не може да се състои в предлагането на някакви мерки, насочени към економисване на средства. Мисля, че настоящите разчети са реалистични. Второ, всичко това можеше да бъде предвидено. Още в разискванията по седмата рамкова програма бе споменато, че проектите, които вече преминават към етап на изпълнение, няма да могат да бъдат финансирани по линията на рамковата програма. Казахме това още тогава, но комисията и съвета ни се противопоставиха. Още миналата година постигнахме компромис по тази тема. Не на последно място този компромис не бе прият заради позицията на либералите. Господин Верховщад буквално взе този проект за заложник, за да прокара други свои цели. Тази година трябва да се наложим за ИТЕР. Но не става дума само за ИТЕР, а и за други проекти, като например проектите за спътникова навигация. Те не могат да се финансират по линията на рамковата програма. Трябва ни един отделен бюджетен ред за хоризонта за финансиране до 2020 година. В противен случай постоянно ще се изправяме пред такива проблеми. Благодаря комисията. Моля да бъдете кратки и да отговорите конкретно на въпросите. Благодаря на докладчика за неговия добре балансиран, разумен проектът е доклад. Комисията трябва да подчертае необходимостта от постигане на споразумение за допълнително финансиране и то колкото може по-скоро. По отношение на съвместният европейски торус, чет, може и до година да не можем да плащаме заплати, но трябва да постигнем споразумението още преди това. Защото в края на ноември ще има съвет, който ще разгледа въпроса за ИТЕР и позицията на комисията може да бъде отслабена от факта, че може да не се постигне споразумение за допълнително финансиране. Тоест, можем ние да бъдем щетени за ненадежден партньор в тази работа от другите участници в проекта. Това е много важно. Необходимо е да имаме мандат да преговаряме в триалога, в тристранната среща по този въпрос. Подчертаваме, че е постигнат напредък и на международно равнище, и на европейско равнище. В докладът за ядрения синтез, е, неодавнашният доклад, показва, че има подобрение в управлението и в е, економиите на средства. Предлага се директорът на проекта за ядрен синтез е, да представи отчет за миналата година по отношение на това, че японската страна може да причини забавене, смятаме, че няма, комисията смята, че няма пряка връзка между а, бедствието, което сполита Япония, сполита Япония и приносът а, на Евроатом към този а, проект. така че през следващите две години необходими допълнителни средства а, както беше подчертано и по-рано. Благодаря. Благодаря за това, че бяхте толкова кратък. Срокът е 18 октомври на обед. И за това приключваме по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следната точка, но преди това искам да кажа следното. бе изпратен един циркуляр от сътрудник на политическа група. Това писмо е оплакване по мой адрес. В него се твърди, че не съм променил дневния ред но нека ви обърна внимание, че още в самото начало ви попитах дали има желание за промени в дневния ред. Не бяха изразени такива желания, затова и не внесохме промени. Не правя нищо друго, освен да се придържам към правилата. Омръзна ми постоянно да трябва да вземам отношение по такива оплаквания. Стремя се да подхождам максимално справедливо, стремя се всички да бъдат третирани еднакво, всички да имат възможност да изразят становището си. А ако някой е на противоположното мнение, моля да ми го каже в очите, вместо да изпраща някакви писма зад гърба ми. Благодаря ви, че ме изслушахте. Следващата точка от дневния ред – засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита. Благодаря ви за аплодисментите, но нямам нужда от такава подкрепа, мога и сам да се боря. Колегата Мецарос. Благодаря, господин председател. Предлагам да обединим точки 6 и 7 от дневния ред, ако нямате нищо против. Господин председател, предлагам Предлагам, господин председател, да разгледаме двете точки, 6 и 7, по които аз съм докладчик, заедно, за да може да спестим време. Отношение по, отношение на създаването на единна патентна защита. Искам да кажа, че е, свидетели сме на исторически момент. От 2000-та година Европейския съюз се опитва без е, успех да създаде единна европейска патентна система. А сега обсъждаме именно това. Европейският парламент винаги е бил страстен защитник на създаването на единен европейски патент и затова най-горещо подкрепя балансираното предложение на Европейската комисия. Ако е, нека погледнем какви законодателни стъпки са направени до сега. Поради трудностите за постигане на споразумение с съвета, на няколко пъти преговорите се проваляха. Накрая, в отговор на искането на 12 страни членки, комисията да направи предложение за един на патентна защита – на 13 април комисията представи пакет от две законодателни предложения, които ще дават възможност на всеки индивид или фирма да защитава своите изобретения чрез единен европейски патент, който ще бъде валиден, за жалост, не в 27, а в 25 европейски страни. След политически и професионални обсъждания, с страните членки, с изключение на Испания и Италия, стигнаха до заключението, че в светлината на единният пазар, единната патентна защита в Съюза е абсолютно необходима. Единният европейски патент ще съществува паралелно с националните патенти, присъждани от националните патентни органи. Участващите страни членки и европейските институции желаят да създадат правна система, за единна патентна система за насърчаване на новаторството в Европа. Подобна единна патентна система ще създадем абсолютно необходимо упростяване на сегашната система. Това ще даде възможност на ползвателите да намалят административните тежести, да намалят разходите за патенти в Европа до 80% вярвам, че постигнатите споразумения трябва да се реализират час по-скоро, като се внесат само някои несъществени предложения, които биха подобрили предложението, като комисия по а, промишленост, а, изследване и енергетика, трябва да не пропускаме вниманието си проблемите на малките и средни предприятия, когато кандидатстват за патент или трябва да защитават своите патентни права. Значителна част от участниците в този процес, на частите на пазара, трябва да преодоляват значителни трудности. Подкрепям предложението за балансирано и справедливо разпределяне на разходите между страните членки и Съюза. Сега, утвърждаването на един европейски патент струва между 22 и 26 хиляди евро. Създаването на европейски патент ще намали тези разходи до 680 евро на патент средно и ще се даде по-благоприятни условия за инвестиране, научни изследвания и развитие. Накрая – трябва да кажа, че като съзаконодател парламентът трябва да бъде редовно осведомяван за всички ангажименти, които комисията поема в рамките на този регламент. А сега преминавам към точка 7. Системата от юрисдикции за разрешаване на патентни спорове. Имам да направя няколко забележки във връзка с съдебните спорове за патентите. Необходима е правна сигурност в защитата на патентите. Необходимо е създаване на е, система за разрешаване на патентните спорове. В доклада на господин Енес за едината система е, за е, разрешаване на съдебните спорове се опитах да направя предложения, така че съдебната, съдебното диране да бъде единно. По този начин ще се дадат, даде възможност на страните да спестят време и разходи. Важно е също така да се осигури високото качество на съдебните решения. За тази цел е необходимо съдите да имат и технически познания, т.е. те трябва да получат възможност за подготовка, за да се подпомогнат малките и средни предприятия и новаторските предприятия, за да се намалят техните разходи, е необходима подобна система на съдебно производство за решаване на спор, спорове. По този въпрос трябва да се постигне споразумение без по-нататъчно забавяне. Благодаря. Колегата Ирек. Уважаеми дами и господа, колеги, аз не съм такъв оптимист, като колегата, който току-що се изказа. В този регламент все още не се предвижда един патент, така както искахме. Ние мисля, че още ще се наложи да изчакаме, което не е добре за економиката. Нашата целта цел беше да създадем един иновативен патент, що се отнася до формата и до разпоредбите. От 800 страници се състои един патент, примерно, за Европа, за фармацевтичната промишленост. Това е скандално. Представете си какви са разходите за преводи. и, и колко време е необходимо, докато бъде издаден съответния един европейски пакет. Така че това, което се предлага в момента е мъничка стъпка напред. Тя малко ще намали разходите, но разходите все още са много високи. разходите за получаване на патент в Европа са много по-високи в сравнение с тези в, Евро... в Америка и Япония. За малките и средни предприятия е почти невъзможно да ги поемат. Това ги ощетява в конкуренцията с Китай и Япония трябва да хармонизираме критериите за издаване на патент, след като искаме да имаме един патент. Смятаме, че настоящото предложение е слабо, не е достатъчно амбициозно и недостатъчно е добро за нашите економики. Е, предложението е, няма да повиши конкурентните ни предимства. По второто предложение за юрисдикцията, то все още не е, е зряло. Не знам защо толкова прибързано действаме оставам с впечатлението, че обсъждаме тук неща, по които не сме се споразумяли. Юридически език е тежък, юридически, немски юридически език са тежки, няма нужда да бързаме, а, защото то, от това предложение ще последват разходи е, за предприятията, тъй като предложението предвижда редица разходи. Това, което начислява патентното ведомство, се заплаща в страните членки, примерно в размер на 10 000 евро на месец Това са пари, които ще трябва да бъдат платени на хора, които седят, проверяват разни неща и от тях няма кой знае каква полза. Благодаря, господин председател. Следващия оратор. Този документ, според мен, се стреми да постигне по-добър резултат. Аз много оценя усилията на господин Месаруш, но със сигурност това не е последния път, в който разговаряме за... по тази тема. Докато постигнем единен европейски пакет е, извинете, патент, е, ще мине още доста време. Въпросът е сложен и ще видим колко време ще отнеме на страните членки за дискусии. Трябва да сме наясно, че процесът е много сложен и ще продължи дълго. Докладът прави стъпка по този път. Искам да направя следния коментар. Разбирам а, а, стремежа на господин Месарос да защити малките и средни предприятия и а, е, да поддържам малки разходи, тъй като малките и средни предприятия нямат нито достатъчно свободни средства, нито достатъчно човешки ресурси, за да получат европейски патента. Аз съм сигурен, че ние можем да решим за малките и средни предприятия разходите да бъдат по-малки. Ние знаем, че при всяка оценка на малките и средни предприятия непрекъснато има стремеж да се спазва някаква граница, но е трудно да се контролира и, и да се види дали наистина става дума за малко, средно или голямо предприятие. Европейското патентно ведомство се опитва да намери някакъв среден път а, и се надявам, а, се радвам, че господин Месарус а, споменава малките и средни предприятия и проблемите, които те биха могли да имат. Сигурен съм, че този доклад не е последния по тази тема. Мисля, че ще ще трябва да изработим още множество доклади и да решим множество въпроси, докато осигурим пълна закрила на а, авторските интелектуалните права. Поздравявам господин Месарош за това, че прави още една стъпка по този сложен път за създаване на един европейски патент. Надявам се да продължим дискусията и в един по-късен момент да имам още веднъж възможността да поработим. Ще помоля всички да спазват времето от две а, минути. Ret i meget af det, han siger, men vi skal bare passe på, at vi ikke gør det bedste til det godes værste fjende i den her proces. Fordi Извинете, господин председател. Ще започна на ново. Съгласен съм до голяма степен с господин Герек. А, може би по-доброто е враг на доброто. А, и а, вече от години обсъждаме този въпрос. И а, не значи, че а, няма да може да продължим, ако не се спазват критериите, които сме по които сме се съгласили. Защото всичко това, за което става дума, трябва да а, продължи в, в избраната насока. А, очевидно, а, процесът не е завършил, не слагаме точка, но в, в край на, на краищата трябва да започне. Благодаря, господин председател. Вече от десетина година се опитваме да създадем единна патентна, единна патентна система и резултатите до сега не бяха на лице. Необходима е повече политическа воля, за да може да се постигне напредък. Разбира се, не може да създадем и перфектна система от самото начало, но трябва да направим поне първата стъпка – много често казвам това на международни срещи. Казвам, когато срещам представители на промишлеността, представителите на бизнеса, че е необходима достатъчно добра защита на интелектуалната собственост. Е, според мен предложението, което се прави, е много навременно. Не може Европейският е, съюз да харчи милиони за научни изследвания, а някои страни по някаква причина не искат да участват в този единен патент, в тази единна патентна система. Приветствам предложенията. Надявам се, че ще се прави политическа роля, за да може да напреднем по този въпрос. Благодаря, господин председател. Въвеждането на единна патентна система е абсолютно необходимо с оглед сърчаване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Една единна система за закрила на патенти ще бъде източник на съществени конкурентни предимства – От нея ще могат да се възползват европейските дружества, които желаят да патентоват продуктите си и да защитят правата си върху интелектуалната собственост. От една такава единна система ще се възползват и предприятията извън Европейския съюз, които се нуждаят от защита на правата си върху интелектуална собственост на територията на Съюза. Всеки път, когато говорим за повишаването на конкурентоспособността на европейската економика, неизбежно се спираме и върху необходимостта от единна европейска система за закрила на патенти. Няма съмнение в необходимостта от въвеждането на такава система. Сега е настъпил моментът да претворим тази необходимост и в реалност. Сега е настъпил моментът да отчетем, че в Европа има както езиково многообразие, така и много различни системи за закрила на патент. Различен е и броят на регистрираните патенти в държавите членки. За да ускорим работата по инициативата, бе извършено едно отчаяно деяние, а именно бе посочено засиленото сътрудничество като инструмент за работа в тази област. Но според мен това не е подходящият инструмент – В договорите се предвижда единодушие. Постановена и съответна присъда от Съда на Европейския съюз. Ако продължим процедурата на засилено сътрудничество, не мисля, че ще постигнем напредък. Срещу тази процедура вече е постановено, както казах, и решение на Съда на Европейския съюз. Господин председател, мисля, че трябва да подходим творчески, за да намерим решение, което да е приемливо за всички. Позволете ми да изкажам едно лично мое предложение – Прилага се процедурата на трите езика. или по-точно на трите държави, които могат да установят засилено сътрудничество. Не е ли възможно да предвидим срокове, които да са приемливи за всички, Имам предвид правилото за трите езика. Може да се споразумеем за това, че прилагането на правилото на трите езика трябва да бъде ограничено само в рамките на преходен период. След изтичането на този преходен период може да използваме само английски език. Тогава всички ще са в равностойно положение. Това ще е един приемлив за всички, според мен, компромис. Ако Испания и Италия не желаят да се съобразят с правилото за трите езика, то ще ни се наложи да сезираме Европейския съд. Това е обичайната процедура за разрешаване на подобни конфликти. Ако пък всички останали държави членки настояват за запазването на изискването за трите езика, то мисля, че няма да постигнем напредък. Затова предлагам следното. Процедурата на трите езика да се прилага само в рамките на преходен период, докато не преминем само към английски език. Следващият. Благодаря, господин председател. Приветстваме предлаганият регламент. Знаем колко важен е европейския патент за конкурентоспособността на Европейския съюз. Португалия участва в проекта, но трябва да кажа, че предпочитаме а, да се възприеме само на английски да бъдат патентите. А, защото а, триезичното решение нека бъде преходно, всички да бъдат поставени на, една, на едно равнище. Разбира се, Великобритания ще бъде в облагоприятствено положение, но няма да е за първи път по отношение на езика. Сега. Е, отказвам се от правото си да говоря, тъй като преждеговорившата каза точно това, което исках и аз да кажа. Тоест, напълно подкрепям това, което тя каза. Благодаря от сърце. Можем ли да приключим дискусията по тази точка от дневния ред или още някой иска думата? Господин месар, заповядайте. I, I want to thank all my... Само с едно изречение да благодаря на всички колеги за изказванията и за критиките и за онези, които ме подкрепиха. Не сме се заели още с езиковия въпрос. Това е много деликатен въпрос. Да ви кажа само колко преговори се провалиха именно поради езиковите проблеми. Съгласихме се в бъдеще да приемем само един език за европейските патенти. Но как ще стигнем до споразумение, сега за сега не ми е ясно. Ще кажа на колегите, че 11 октомври е срокът за внасене на изменения. Благодаря. Преключваме с това дискусията по тази е, точка. Спреминаваме към точка 8. Резолюция на Европейския правотнос относно 17-та конференция в Дърбан. Е, вече споменахме тази точка докладчика се е опитал да постигне консенсус. Колегата обаче точно е излязъл в момента. Добре, ще почнем тогава с докладчицата вся. Господин Шимански има думата. А, а ето го докладчика. Вие сте. Заповядайте. Благодаря, Херман. Обсъждахме въпросите, свързани с измененията в климата. Ами ще, така ще говоря на словенски, защото ще ми е по-лесно. През тази година парламента ще изработи а, резолюция, в която ще изрази своята позиция относно преговорите за изменението в климата в Дъблин. Правомощията са не същите като миналата година. Ние сме подготвили становище на комисията и изменения. Надяваме се комисията да ги приеме. Надявам се всички политически групи да подкрепят това, което сме подготвили. Мисля, че успяхме да постигнем консенсус. Благодаря на всички докладчици в Сянка за конструктивната позиция. Имаме един текст, който на мен много ми харесва. Ние сме се концентрирали, сме се ограничили върху международните преговори а, не сме говорили за вътрешната политика на Европейския съюз, която няма отношение към международните преговори. Предлагаме да бъдат включени още две глави. А, е, глава за промишленост и устойчиво развитие и още една глава за технология и изследователска дейност. Предлагаме също така и някои изменения във връзка с енергийната ефективност, които със сигурност са от наша компетентност. изразихме становището, че измененията в климата трябва да бъдат разглеждани не само като заплаха, но и като шанс. Ние не можем само да наблюдаваме какво правят страните членки, а ако приемем мерките за борба с измененията на климата като задача само на Европейския съюз, това няма да бъде добре в международен план и ще се отрази недобре на Европейския съюз. Ние подчертаваме още веднъж значението на международните мерки изразяваме нашата загриженост за изнасянето на производствата с високи въглеродни емисии извън Европейския съюз. Подчертаваме ролята на Китай и Съединените щати. И тук предлагаме един секторен подход – така както предлагаме в текста на пътната карта 2020. Говорим също така за интернационализирането на пазарните механизми. Обедени сме, че държавите трябва да имат възможност да прилагат пазарни механизми за намаляване на емисиите и това трябва да бъде обвързано по някакъв начин в глобален мащаб. Европейския съюз прие системата ЕТС, с която се различаваме от останалите. Настояваме за трансфер на технологии а, при съответната защита на интелектуалната собственост. Знаем, че а, в Канкун е прият а, технологичен механизъм а, и желан той да бъде приложен на практика в най-скоро време. Знаем, че трябва да се инвестира в научно-изследователска дейност в световен мащаб защото само по този начин ще постигнем технологичен напредък. Важно е да се осъществи обмен на технологии. Е, за целта е необходимо да се направят инвестиции. Имам две процедурни предложения, господин председател. Едното се отнася до ролята на комисия ИТРЕ при приемането на резолюцията преди декември. Водеща комисия по тази резолюция е ЕНВИ. Ние предлагаме изменение и становище. Наша, мисля, че нашата комисия обаче трябва да играе е, е, равноправна роля с тази на ЕНВИ, защото ЕНВИ покрива екологичните аспекти, а ние покриваме всички останали технологични, научно-изследователски, е, енергетични. Това са все аспекти, които са поне толкова толкова важни, колкото екологичните и мисля, че ние тук трябва да получим равноправна а, роля а, и тази роля трябва формално да бъде определена като такава, ако не през тази, то поне през следващата а, година. Ние трябва да се подпишем под тази резолюция, като, на, като комисия работила наравно с ЕНВИ освен това, на конференцията за климата не винаги се сблъскваме с проблема колко делегати ще бъдат акредитирани. Може ли комисията да се заеме с този въпрос? Защото всяка година трудностите стават все по-големи. Миналата година, примерно, бяха по-големи, отколкото по-миналото. Очевидно, депутатите, които не са включени в официалната делегация на парламента, не могат да се акредитират през Европейската комисия, която представлява голям проблем. И то за това, защото комисиите ИТР и ЕНВИ не се третират по еднакъв начин. ЕНВИ има повече места в тази делегация, отколкото ИТР. В... Онези от нашата комисия, които инвестират много време и усилия в работата по тази тема, не получават официална акредитация мисля, че трябва да се опитам. Казват ни, че трябва да се креатираме през Глоб. Добре, хубаво е, че някой ни помага при акредитацията, но проблемът е голям. Първи въпрос. Какво а, а, какво мога да направя в Дърбън, като съм акредитиран през Глоупа? Имам ли същата възможност за работа като моите колеги? Мога ли да участвам на всички заседания, на които участват и те? Това е първия въпрос. И второ, моята независимост. Ако бъда акредитирана от Глоуп, ще ми остане този етикет, така да се каже. Глоб е неправителствена организация. Ще дам един пример. Какво ще си помислите, ако някой, някой отива на конференция за информационни технологии с акредитация от Microsoft. Мисля, че подобна практика трябва да се спре. Господин председател, а, моля ви да направите така, че членовете на комисията от ИТРА, които работят върху изменението на климата, да имат същите права, каквито имат членовете на ЕНВИ. Благодаря. Господин Шимански. Е, Благодаря. Напълно съм съгласен с казаното от госпожа докладчика най-вече с последните няколко изречения. Комисията ИТРЕ трябва да играе също толкова значима роля по отношение на становището на Европейския парламент за измененията в климата, тъй като измененията в климата са предизвикани най-вече от промишлеността а политиките в областта на околната среда имат последици и за промишлеността. Това са много значими последици. Важно е да се заложи на екологичния аспект в промишлеността с оглед и на осигуряването на нейната конкурентоспособност. Трябва постоянно тук в комисията да работим по тези два аспекта. В противен случай ще се блокират инвестиции в определени промишлени отрасли, ще се забави темпът на новаторство. Затова трябва да настояваме да се наблегне и върху промишлените отрасли. Европа трябва да заеме водеща роля, без обаче да си поставяме сами ограничения. Госпожа Кавалю, извинете, поправя се председателят. Първо ще изслушаме докладчиците в сянка. Госпожа Овскок. Благодаря, е, господин председател. Като докладчик е, в сянка, е, искам да благодаря колегите за плодотворното сътрудничество. Такова сътрудничество имаше между политическите групи. Изходна точка за нас беше споразумението постигнато в Канкун. работихме, като имахме предвид мандата на комисията ИТРЕ. Разговаряхме за приноса на енергетиката, за ефективността на отрасъла и за неговото управление. Миналата година в Канкун беше организиран семинар, който се занима с енергийната ефективност. А има тук един нов елемент. Какъв е новият елемент? Той се отнася до стратегията по отношение на суровините, ефективното използване на ресурсите, ефективното използване на суровините. Текстът е много точен и ясен. в 14-та точка се третира енергийният дефицит. Но това, което е най-важното, това е въпросът за а, изтичането на работни места, така нареченият green job leakage – необходими са инвестиции за повишаване на енергийната ефективност. Ако не ги направим, ще губим още повече работни места. А нашите конкуренти същите както и в миналото, а именно Съединените щати и Китай, които а, правят огромни инвестиции в тази област. Не трябва да се смята, че инвестициите за предотвратяване на затоплянето на климата са някаква тежест. Напротив, това са инвестиции в конкурентоспособността, в нейното повишаване. слушаме много красиви думи, но по-важно е това, което правим. Трябва да избягваме конфликтите помежду си и трябва да кажем, че инвестициите които е необходимо да направим, ще създадат и работни места. Необходими са допълнителни усилия. Сега, предстоящата 17-та конференция, надявам се, че ние ще имаме какво да кажем там. Очевидно, че комисията околна среда, комисията ЕМВИ, трябва да участва там по, по право. Но своя тежест трябва да има и нашата комисия, комисията промишленост, е, изследвания енергетика. Вече две години работя по този въпрос. И смятам, че нашето сътрудничество трябва да се подобри. Ние не трябва да останем там, откъдето сме тръгнали, не трябва да бъдем негъвкави. Необходимо е цялостното ангажиране на нашата комисия и повече гъвкост. По отношение на акредитацията съм съгласна с докладчика. Комисията и три. А и главно секретариатът и председателството трябва да ни помогнат по отношение на акредитациите. в комисията ЕНВИ, има поне едно лице, което не е акредитирано. hann inte åka med för stora delegationer till de här klimatmötena. Jag har full förståelse. Не става дума да участваме е, масово, Но не става дума за един или двама представители на някоя страна членка. Ние представляваме 27 страни. И затова би било добре да ни се помогне. За да може депутатите, които са членове на ИТРЕ и ЕМВИ да бъдат акредитирани, ако искат. Не, не е приемливо те да бъдат акредитирани от името на неправителствени организации. Става за е, конференция, която ще трябва 5 дни и затова не е необходима цялата помощ, която може да ни се окаже. Госпожа Карвалю. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците в Сянка и на докладчика госпожа Йордан Цисели за много добре свършената работа. НП направи предложение във връзка с секторния подход, което бе и прието от колегите – ЕНП заяви, че секторният подход е добър метод за обвързване на борбата с измененията в климата с мерките за конкурентоспособност в областта на промишлеността, чрез избягване на изместването на въглеродни емисии. Този секторен подход би бил един по-новаторски подход към постигането на последващо споразумение, заменящо протокола от Киото. Механизмът за чисто развитие е един много важен инструмент и за европейската промишленост. Не е предназначен този механизъм единствено за държави като Индия и Китай, които да извличат от него максимални печалби. Механизмът е предназначен за най-слабо развитите страни. Комисията в момента изпитва нови подходи към механизма за чисто развитие под формата, например, на секторни споразумения с Индия и Китай. Тези по-различни альтернативни подходи могат да се прилагат в добавка към механизма за чисто развитие. Напълно подкрепям и казаното от колегите във връзка с акредитацията. Нашият координатор ще се изкаже допълнително по въпроса. Следващият оратор, госпожа Дел Кастио Вера. Благодаря на госпожа докладчика, както и на докладчиците в Сянка за чудесно свършената работа. Ще говоря предимно за процедурите. Много често се дават погрешни становища за равнопоставеността на ИТРЕ и ЕНВИ. ЕНВИ работи по някои аспекти от измененията в климата, например въвеждането на задължителни цели, причините за измененията в климата и други. А нашата комисия и ТРЕМ работи по ефективните методи за постигането на задължителните цели. С други думи, неизбежно е двете комисии да си сътрудничат. Такова сътрудничество е абсолютно необходимо. Трябва да бъдем представлявани наравно и на международни конференции по въпросите на измененията в климата, като например тази в Дърбан. Не мога да си обясня едно. От една страна се предоставят средства за членове на Европейския парламент, така че те да могат да участват в конференцията в Дърбан. трябва да се постигне баланс между представителите на отделните политически групи. А понякога, ако някой колега иска да кандидатства за средства за участие, не му се отпускат такива. Според мен това не е правилно. Средствата трябва да се разпределят балансирано между отделните политически групи. трябва да има възможност за излъчването на повече участници от наше име, за да постигнем този баланс. Някои използват собствени ресурси и също се нуждаят от акредитация, но мисля, че в случая трябва централно да се предоставят средства, тъй като конференцията е важна. Трябва да обсъдим с координаторите как точно да решим този въпрос. трябва у нези представители на политическите групи, които са официални членове на делегацията, да могат да участват в събитието, използвайки собствени средства, но трябва да бъдат и акредитирани от европейска институция, а не от някаква друга организация. Е, рапорт. Е... Благодаря за балансирания доклад, във връзка с който имам два въпроса. А, Връщам се от една среща, след като участвах в делегацията в Индия, на която комисията каза, че нямаме големи проекти с Индия. След като това е така, ще бъде трудно да постигнем споразумение на местно равнище. Може би в доклада трябва да се запише нещо за това, че е, трябва да се ангажираме в съвместни климатични проекти между Европейския съюз и трети държави, като Индия, например. По този начин Европейския съюз, който не е достатъчно видим, ще може да покаже какво прави. Това ще му се отрази добре, а и ще засили съзнанието за опазване на еко, околната среда. Среда. А, екологичната дипломация е точно толкова важна, колкото и политическата. Освен това, тук заседнахме един Въпрос засегнахме тук, който отдавна ме занимава, въпроса за по-тясното сътрудничество. И за това имам една молба към председателя – а именно правило 51 за засилено сътрудничество да се приложи за работата на нашите две комисии, тъй като енергетиката и екологията са в много тясна връзка. Обикновено ние говорим по едни и същи теми като комисия ЕНВИ, просто от друга гледна точка. За това ще бъде добре, ако в този доклад споменем правило 51 за засилено сътрудничество. Добре, решихме, че ще предадем това послание на Енви. Това първо. Второ, въпроса, който засегна госпожа коларска бубинска Нашите две комисии често работят по едни и същи въпроси и непрекъснато изпадаме в тази ситуация и започваме страшни спорове за компетентността, участието и така. Та е абсолютно непоносимо. В крайна сметка побеждава не този, който има по-добри аргументи, а този, който по-дълго му издържат нервите. Ще трябва пак да се решава решава този въпрос. С удоволствие ще го отнеса по-нататък, нямам решение на проблема. Третия въпрос във връзка с делегацията. Едно от решенията се взима от председателския съвет за това колко души ще пътуват делегацията, тъй като броем им е ограничен. Тази делегация е извънредна делегация. Другия въпрос, другата делегация, която изпращаме да участва в среща на върха за климата, броя на членовете е ограничен. Мисля, че може да се напише писмо по този въпрос за това колко души от ИТРА ще участват. Въпросът с акредитацията е доста по-сложен и ако правилно съм разбрал, комисията промени своя подход. В миналото всичко се случваше през комисията. Не знам дали тук има някой от комисията, който може да ни обясни защо се промениха нещата. Не, това, това ви е неочакван въпрос към вас, но може би някой знае. Ако ли не, трябва да адресираме писмото до комисията, защото промяната в процедурата доведе до там, че сега имаме тези проблеми, за които е, тези проблеми с акредитацията. Съгласен съм с всички, които казват, че акредитация е трудно да се е, получи и че е, е, не, не е добре колегите от парламента да се акредитират през други организации. Аз изцяло споделям вашето мнение. А, мисля да напиша едно писмо за участващите от ЕНВ, участващите от а, ИТРЕ и ще отправим и този въпрос към комисията. Госпожа Дълкастихио има думата. Комисията а, трябва да направи това по искане на парламента. Тоест парламента трябва да реши колко души трябва да бъдат там ако кажем, че искаме 100 души да бъдат третирани, очевидно комисията ще каже не, но това е роля на парламента. Това значи председателския съвет е, и така нататък всички етапи един по един трябва да разгледат този. На всички етапи трябва да бъде разгледан този въпрос. Да разширим е, състава на делегацията. а новите членове на делегацията, трябва да се посочи, ще се финансират от собствения си бюджет. Що ми искат да участват в международна среща. Да, това са неформални оговорки. Трябва да направим така, че администрацията на парламента, управата на парламента и председателския съвет да се заемат с вземането на решението. Ще им предам въпрос. Ние нищо не можем да направим. Съгласни ли сте? Добре. Преминаваме тогава към следващата точка от дневния ред за европейска стандартизация. Колегата Гирък има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. Темата е изключително важна. Това е една от е, ключовите теми е, отрешаващо значение за начина на функциониране на вътрешния пазар. Е, стандартизацията прави така, че пазарът да работи. Темата е много важна във връзка с конкурентно способността. Конкурентоспособността е свързана с това да се знае кои технически норми са в сила, те да са е, единни и да се знае кои процедури се прилагат, което а, води до ефекти, които се проявяват в различен мащаб. За какво става дума? Става дума за хармонизиране на нормите в 27-те страни членки. Става въпрос за това нормите да се изработват по-бързо, защото в момента изработването на една норма отнема 2-3 години, т.е. твърде дълго. А, а, Целта е да и сектора на услугите да се здобие с а, такива норми. Желая малките и средни предприятия да имат равноправно участие при изработването на, на норми, използването им. А, до този момент това не е така. Достъпа на малките и средни предприятия е затруднен. А, органите по стандартизация в страните членки работят на принципа на пазарните предприятия. И в момента често се стига до конфликт на интереси между страните членки и Европейския съюз, тъй като отделните национални норми, стандарти изчезват в полза на европейските такива. А, и постепенно ще изчезнат и националните а, институти и ведомства по стандартизация. Другия въпрос, който стои тук е по какъв начин малките и средни предприятия да се конкурират с големите по отношение на нормите а, и какъв е техният достъп до европейските норми, например до една норма като ИЗО. Е, и тук може да намерим и връзка с е, темата за патентите и лицензите, свързани с тях. Следващия въпрос са електронните норми. Още един въпрос нерешен е, е как стои въпроса с превода на нормите, тъй като за превода са необходими разходи. Тук се залага на някакви форуми и на някакви консорциуми, когато става дума за изработване на норми. Ето толкова мога да кажа за разногласията. Мисля, че темата е много важна. Предложението съдържа интересни идеи, но трябва да се подобрят някои аспекти. Благодаря. Благодаря, господин председател. А по този въпрос сме разговаряли много пъти в, в нашата комисия. Съгласен съм с докладчика. По отношение на силните и слаби страни на предложението, които той очерта. Но ние действаме в един в условия на конкуренция, където всички трябва да бъдат равнопоставени и да има прозрачност. Затова са необходими общи принципи на стандартизация, които да въжат в целият Европейски съюз. По този начин ще увеличим нашата конкурентоспособност и ще можем да реформираме системата за обществени поръчки. Може да създадем единна система за обществени поръчки в Европейския съюз. А, бих искал също така да благодаря на Европейската комисия за това, че се вслуша в нашите предложения. И за това, вероятно, ще можем да създадем по-справедлив и по-прозрачен единен пазар в Европейския съюз. Сега господин Вибър. И аз съм съгласен а, с а, забележките и изводите на докладчика. Ама може би ще добавя едно разсъждение. Европейския съюз е едно силно, силно нормативен субект със своите 500 милиона потребители. Това е един световен пазар. И а, зачитането на определени стандарти, а, ако то се изисква, за да може да се влезе на този пазар, ще има много голямо значение. Но трябва да се каже, че не съществува контролен орган, който да може да налага изпълнението на нормите, изпълнението на стандартите, да се види дали те наистина се изпълняват. САЩ имат подобен орган. Подобен орган има и Китай – трябва и ние да имаме подобен орган, който да следи как се произвежда едно или друго нещо в Европейския съюз, дали отговаря на стандарта. Това е голяма слабост. Подобно е положението и при емиграцията. Имаме правила, но няма орган, който да налага тяхното изпълнение. Затова повдигам въпроса за орган и процедури, които да контролират изпълнението на стандартите, които са прияти. Господин Оди. Благодаря, господин председател. Ще продължа онова, което току-що каза колегата Вебер. Споделям неговото мнение. Не, не е ли дошло времето да се възползваме от тази политическа дискусия за стандартите, за да формираме една нова промишлена политика? Защото вече чувам тук-там, че ние приемаме стандарти за защита на околната среда, санитарни норми, здравни, но не казваме кой ще произвежда изделията, които следват от тези, от тези стандарти. Примерно, климатиците. В цяла Европа сменихме течността, която се използва в, в а, климатичните инсталации. Съдадахме стандарт. Но тъй като не обръщаме внимание на промишлената политика, кой ще произвежда това, което променихме, се наложи да внасяме извън, от външни страни. Тоест, помогнахме производството в трети страни. Значи, ако искаме да подобриме качеството на нашия вътрешен пазар чрез стандартизация, трябва, когато приема един стандарт, да знаем кой ще произвежда стоката по стандарта, който сме определили. Необходимо ни е за това да имаме контролен орган, както каза и преждеговорившия. Благодаря. Сега госпожа Брикман има думата. От името на комисията. Благодаря. А, благодаря, а, че ми давате възможност да говоря по този въпрос. Съвсем накратко ще кажа следното. Вашата комисия трябва да играе важна роля в дебата за това как да предвижим напред европейската стандартизация. Как стандартите да бъдат по-добри, по-упростени и как да се постигнат някои от най-важните цели на Европейския съюз. Стратегията за 2020, например. Всичко това е, е е свързано с нашите усилия да подобрим начина по който се използват стандартите за поощряване на новаторството, за е, поощряване на други политики на Европейския съюз, така че системата да бъде по-модерна, по-лесно да се приспособява към промените в техниката и технологиите. Разбирам, че докладчика се тревожи от някои проблеми, но трябва да кажа, че нашият пакет от предложения не цели някаква революция в стандартизацията, а по-скоро да поощри еволюцията и пътя по който да върват националните стандартизационни органи. пазари. Пазара трябва до голяма степен да определя същината на стандартите. Те трябва да бъдат, да се опират на националните стандарти. Въвеждаме някои нови неща, но по тези основни показатели нашите предложения не внасят никаква промяна. Мисля, че е важно това да се подчертае, за да се разсеят всякакви заблуждения. Не става дума за резолю... революция, не става дума за някакви радикални промени, става дума за продължаване на започнатото и на това, което парламента заяви през октомври 2010 година. Много добре разбираме връзката между стандартизацията и конкурентоспособността. Съгласни сме с това, което бе посочено за това, че трябва да бъдем наясно с, а, за отношението между стандартизация, безопасност на продуктите и надзор на пазара. Необходимо ни е не само законодателство, но и да видим как ще гарантираме безопасността на това, което излиза на пазара. Безопасност която е съществена за потребителя. Очевидно, е, съществува ясна връзка между стандартизацията и между опасността. А пазарния надзор, пазар, надзора на пазара е, влиза в правомощията на националните власти. Има национални органи за надзор на пазара, които следят какво излиза на пазара и се грижат да не бъдат допускани продукти, които не са безопасни или не отговарят на стандартите. Тоест, ние искаме да помогнем за подобряване на сътрудничеството между националните надзорни органи в съответствие с общата политика на Европейския съюз. Скоро ще излезем и с друго предложение, за да помогнем за по-нататъчно усъвършенстване на надзора на пазара. Трябва да се каже, че промишлената политика има пряко отношение с всичко това. Тя е в основата на нашите предложения. Целта ни е да повишим конкурентоспособността на европейската промишленост. Като специално внимание обърнем на приоритетните отрасли. И разбира се, Приемането на нови стандарти е пряко свързано с повишаването на конкурентоспособността. Очевидна е връзката между стандартизация и конкурентоспособност. Ние не изпускаме вниманието за минута. Председателят, благодаря. Това беше и първоначално разискване по темата. Ще имаме и други възможности за дебати. За това приключваме работата по тази точка и преминаваме към следващата, към стратегия на Европейския съюз за космическото пространство, която да е в услуга на гражданите. Докладчик е колегата Патричело. Имате думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на секретарията на нашата комисия и най-вече на господин Байер, който постоянно беше на наше разположение и работи изключително професионално заедно с нас по изготвянето на текста. Две седмици преди изстрелването на първите два сателита по програмата Галилео, обсъждаме темата за стратегията на Европейския съюз за космическото пространство. Предстоящото изстрелване на тези два спътника показва колко важна е политиката ни в тази област. Това събитие е първата част от осъществяването на програмата Галилео – Прилагането на тази мярка по изстрелването на двата спътника проистича и от член 189 на договора от Лисабон. Съгласно този член, Европейският съюз разполага с правомощия за координиране и консолидиране на националните политики в областта на космическото пространство с цел насърчаване на научно-изследователската дейност и повишаване на международната конкурентоспособност. В договора от Лисабон политиката по отношение на космическото пространство се разглежда като стратегическа област за дейност на Европейския съюз. Правното основание, както споменах, е договорът от Лисабон. То визира постигането на амбициозни цели от страна на европейските институции. Но за постигането на тези амбициозни цели са необходими адекватни средства, най-вече за Европейския парламент. Комисията придава голямо значение на проекта Галилео. Споделяме това, до момента проектът е бил финансиран с 3,5 милиарда евро, като се има предвид стратегическото значение на подобни програми, призоваваме и за адекватно финансиране на проекта ГМОС. Политиката трябва да е насочена към постигането на ефект на взаимодействие между двете програми, Това ще доведе до големи економически предимства за европейските граждани, ще се насърчи технологическият прогрес, ще бъдат разкрити работни места. Във връзка с това, със съжаление, отбелязвам, че комисията реши бюджетните кредити за проекта ГМОС да не бъдат включени в следващата финансова рамка 2014-2020 година. Ако не бъде предоставено финансово подпомагане по програмата, то и направените до момента инвестиции няма да доведат до нищо. Не разбирам защо бе взето това решение по отношение на финансирането. Абсолютно е необходимо стратегията на комисията да отчете и стратегическите аспекти, аспектите по управлението на Галилео и ГМОС и да постигне напредък по тях. Единствено една рационална организационна структура в рамките и на двете програми може да доведе и до адекватни разчети на разходите. Европейските граждани трябва да знаят какви ресурси ще бъдат инвестирани в дългосрочен план в политиката на Европейския съюз в областта на космоса. Друг важен според мен въпрос е създаването на Европейска обсерватория за околната среда, така наречената система Евронес абсолютно е необходимо космическите станции в рамките на тази система да бъдат предпазвани от астероиди и космически отпадъци. Трябва да инвестираме и в новаторска дейност, например под формата на специални програми, тази област Европейската комисия трябва да поеме ролята на координатор. Тя следва да координира дейностите на държавите членки и на Европейската агенция по космоса. Така ще се избегне дублиране на мерките и ще се избегнат и евентуални пропуски. Европейският съюз се нуждае от самостоятелна политика в областта на космоса. Европейската комисия трябва да работи за изготвянето на стратегия за международно сътрудничество. Така ще можем да постигнем ефект на взаимодействието с международни партньори, като например Съединените щати или Русия. Ще могат да се реализират и по-широко мащабни проекти. Мисля, че трябва да се преосмислят и функциите на Европейската агенция по космоса. Към момента те са насочени предимно към запазването на технологичния капацитет и конкурентоспособността на европейската промишленост. качеството си на докладчик приключих първия етап на работа по тази тема. Надявам се, че измененията, които ще внесете, ще ни дадат възможност да приемем текст в съзвучие с член 189 от договора. Да се надяваме, че ще приемем текст за напредъка в една област, която е от основно значение за растежа. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Господин Гланте. Благодаря, господин председател, господин докладчик и на докладчиците. Всенка мисля, че доклада е много балансиран и много добър. Много съм доволен от него. Искам да се спъра само на някои неща, на някои моменти, за да подчертая тяхното значение и да посоча къде има нужда от още работа, най-вече в бюджетно отношение. По въпроса за финансирането на ГМОС, мисля, че сме на едно мнение в парламента, а именно, че средствата за тази програма трябва да бъдат част от европейския бюджет, след като искаме европейски програми, европейска стратегия. Следователно, тези програми трябва да се финансират с европейски средства, за да може ние да можем да ги управляваме и да ги насочваме. Виждам, че представителя на секретарята на съвета Кима но няма нужда непрекъснато да решаваме да правим някакви големи проекти, на които да се слага спирачка, когато се стигне до финансиране. Тези космически проекти, тази космическа а, а, стратегия а, създава добавена стоеност, тя създава а, работни места, развитие и така нататък. И за това в финансовата рамка трябва нещата да се калкулират добре, тъй като сателитите издържат между 5 и 7 години, след което трябва да бъдат подменени. Следователно, трябва да се е, подсигурят финансово както слугите, така и подмяната на сателитите. Е, другия въпрос е защитата на системата от нападения, е, кибернападения и от е, е, космически отпадъци. Е, Киберпрестъпността е тема, която е важна и говоряки за космическите стратегии. Друг е един момент която доведе до е, доста дискусии по проекта Галиле. От точка 18 е наблюдението на границите. Не знам дали има смисъл от това. Е, нямам предвид помощта за Фронтекс, а по-скоро на пиратството на Африк... африканския рок. Тоест, а, възможността да се подпомогнат войските, които а, са на мисия, а, за да може с помощта на сателитните системи да се различават рибарските от пиратските лодки и по този начин да се спре пиратството. Но със сигурност тук ще се породят дискусии, знаем. Точка 20 е много важна точка бих искал да изкажа моята подкрепа за възможността за комбинация между Галилео, Гомос и навигационните сателити. Мисля, че тук комисията малко трябва да помогне, за да се създаде съвместна стратегия и да се види как да се засили комбинацията на двете програми. И а, последното нещо, което мисля, че сега ще трябва да обсъждам с докладчик или да го попитам какво си представя това. А, чета а, и разбирам, че искаме да имаме независима космическа стратегия от една страна, от друга страна международно сътрудничество. Трябва да видим как да направим така, че да имаме баланс между нашата самостоятелност и международната, а, международното сътрудничество. А, А ако се концентрираме само върху нашата система, цената може доста да се вдигне. Знаем, че благодарение на сътрудничеството разходите доста могат да намалеят. също трябва да обмислим още веднъж как Европейския съюз, Европейската агенция по космоса и страните членки ще си сътрудничат. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Ремек има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика, тъй като той според мен вече свърши доста добра работа. В този контекст ще се концентрирам само върху няколко аспекта, които според мен са най-важните. Наскоро имахме изслушване по тази тема, което показа, че е, все по-силни стават гласовете, които настояват за по-амбициозни документи за нашата космическа политика. Имаме традиции, имаме резултати в тази област, имаме добри специалисти. Нямаме обаче яснота относно приоритетите. Нашите 50 са 50. Приоритетите са 50 на брой. А, и не е чудно, че а, имаме проблем с финансирането и с вземането на решение за това, кой проект да бъде финансиран. Колегата, който се изказа преди мен, а, е прав, че тук става дума не само за космическа политика. Ако ако не решим този въпрос по достатъчно добър начин, можем да изпаднем в зависимост по отношение на ключовите технологии. Като казвам зависимост, имам предвид зависимост от останалата част на света. Мисля, че един от пътищата е засилване на международното сътрудничество, както вече каза докладчика. Има предвид не само Съединените щати и Русия, но и Китай и останалите държави. Не бива да забравяме, че в нашия доклад е, дори в заглавието се говори за космическа стратегия, която да е в услуга на гражданите. Трябва да се постараем гражданите да разберат повече за стратегията. Знам, че е трудно. Днес хората имат различни проблеми. Но какво може да донесе тази стратегия на гражданите и какво ще загубят гражданите, ако се откажем от амбициите си? В заключение ми позволете да благодаря още веднъж на докладчика. В духа на това, което казах, ще се опитам да внеса да обога... някои изменения, с които да обогатя документа. Господин Тосновски. Děkuji, pane předsedo. Já díky mi... Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, тъй като вече много неща бяха казани по темата. Присъединявам се към онези, които дадоха положителна оценка на доклада. Аз също смятам, че в него се съдържат най-важните аспекти от темата. Съгласен съм и с това, което каза господин Гламте, а именно, че трябва да се стремим към много точни формулировки по отношение на въпросите за финансирането. Не е достатъчно просто да заявяваме, че ни липсват средства за осъществяването на основните мерки по проекта. Ако тези проекти имат един общо европейски елемент, то това е именно факта, че става дума за широко мащабни проекти, които в никакъв случай не могат да бъдат осъществени от държавите членки по-отделно. Те могат да бъдат осъществени единствено чрез използването на потенциала на Европейския съюз. Трябва много точно да формулираме конкретния размер на необходимото финансиране, за да не се стигне в един момент до липса на средства. Разбира се, финансовото състояние на доста държави членки в момента е тежко, но въпреки това е важно да се осигури адекватно финансиране. В точка 22 се визират различните приложения. Успешното приключване на даден проект зависи от това, какви приложения се използват в рамките на жизнения му цикъл. Успешното реализиране на даден проект зависи от цялостната наличност на капацитет по него. Трябва да бъде предоставена необходимата инфраструктура, която наистина е огромна. Ние трябва да се погрижим за това, да се възползваме от всички предложения за инфраструктура. Вече отдавна обсъждаме обвързването на подобни проекти с седмата рамкова програма. С други думи, обсъждали сме възможности за концентрирането върху тези проекти на капацитет от научната област. Съгласен съм с предложението на господин Гланте да обсъдим по-нататъчното приложение на тези проекти. Това е един много деликатен въпрос. Спътниковата навигация може да се използва за много широк набор от цели, например за военни цели. Като цяло оценката ми на доклада е положителна. Мисля, че трябва да отдадем приоритет на програмата Галилео. Тя е не само представителна за Европейския съюз, но е и символ на огромните предимства, които можем да извлечем от обединяването на потенциал. Благодаря още веднъж на колегата Патричело, председателят, колегата Вебер. Тимо си, и аз е, поздравявам е, колегата Патричело за чудесната му работа. А, и бих искал обаче заключенията в неговия доклад да бъдат а, е, усилени, е, особено защото става, колко става дума за глобалния мониторинг на околната среда и сигурността. Е, трябва е, тази програма GMOS, ОСС да влезе в оперативна фаза. Разходите през тази, на този етап трябва да бъдат добре и точно контролирани като изхождаме от опитът ни с други програми. Например, програмата за метеорологични спътници. Затова смятам, че трябва да се усили 16-ти абзац, като се поиска от комисията да включи цялостта а, от разходите в едната финансова рамка. Повечето страни са именно за това. Защо? защото този 16 параграф е особено важен. Глобалната система за мониторинг ще направи Европейския съюз лидер в наблюдаването на Земята. Това има и хуманитарни измерения и редица други приложения във връзка с сигурността и околната среда. Затова а, смятам, че трябва да се допълни законо, допълнят законодателните рамки. За тази цел смятам, че трябва да се направи най-добрат, да се използват по най-възможно добър начин опитът на онези, било публични, било частни организации, които работят в тази област. Европейския съюз трябва да има независимост по отношение на космоса, за да може да постигне своите цели. За да има такава независимост, трябва да се използват европейски средства за изстрелване на спътниците. Затова трябва в най-скоро време да имаме стратегия за развиване на ракети-носители. Става дума не само за космическата политика, но и за една промишлена политика, която засяга редица отрасли. Става дума за европейската конкурентоспособност в космоса и всички сродни отрасли. И накрая нещо, което спомена и колегата Гланд. Международното сътрудничество. По-специално сътрудничество в областта на научните изследвания с Русия, САЩ, Китай и други подобни. Това сътрудничество обаче трябва да се развива въз основа на принципа на е, реципрочност. Днес институционните пазари на тези страни са изцяло затворени за нашата промишленост. Пък и за всички е, чуждестранни промишлени отрасли. Ние трябва да настояваме за отваряне на тези пазари, за международната конкуренция, и не трябва да правим едностранни отстъпки, без да настояваме за реципрочност. Колегата Ламбъртс. Съжалявам, че закъснях. Не защото не се интересувам от проблемите, но тази страна преживява банкова криза. Трябваше да й обърна внимание преди всичко. Трябва да кажа, че Очевидно, космоса е една от областите, където трябва да работим като европейци, а не всеки от своята държава. Има някои страни, които имат дълъг опит в космоса, но като имаме предвид мащабите и необходимите инвестиции, само целият Европейски съюз може да успее в космоса. Затова трябва да се напомни на всички европейски граждани, че именно тук Европа може да осигури добавена стоеност. И второ – на забележка по-скоро институционна. Не знам дали има представители на Европейската комисия тук, но се чувствам абсолютно безполезен като член на комисията ИТРЕ. Ние не сме изобщо осведомявани, когато става дума за такива важни проблеми, като например финансирането. Полша поискам ясни фигури, не само общи, но подробни данни за такива програми, малки програми, мога да кажа е, с ирония, като Галинео. Изобщо не ни уведомяват за подробностите. Когато подробно го почнем да говорим и за услугите, които ще бъдат обект на публично регулиране, изведнъж стана ясно, че една голяма част от това, за което се използва Галилео, ще бъдат военни цели а, за наша изненада. Така че не мисля, че има достатъчно сътрудничество между комисията, Европейската комисия и парламента в това отношение. Мисля, че много неща се скриват и а, това трябва ясно да се каже. А, защото а, не става дума, че аз настоявам а, да ме зачитат като институция, става дума за значението на всичко това и за това, че трябва да се отчитаме пред нашите избиратели. Мисля, че откак съм член на тази комисия, ми е ясно, че ако има един проект в Европейската космическа програма, който трябва да бъде подкрепен, това е, е ГМОСС, това е глобалният мониторинг на околната среда и сигурността. не става дума да дублираме нещо, което може и без друго да стане чрез глобалната система за позициониране, GPS-а. И, защо трябва тази програма да бъде е, застрашена. Разбира се, както се казва, има няколко начина да се реши един и същи въпрос. А, и, е, запазват се такива про- про- програми, големи програми, като а, Галилео и като ИТЕР. А, а ГМОСС е една програма, която е безопасна и резултатите са и сигурни. Не може да се каже същото за ИТЕР. Тоест, ние една програма оставаме извън бюджета, тъй като нейните разходи не са управляеми, а Галилео и ГМОСС включваме вътре. Но като е, кажем е, за, за да бъде извън бюджетно финансирана, това значи, че оставаме въобще извън борда. Трябва ясно да се идентифицират необходимите инвестиции. Изхвърля се ГМОСС, а докато проекти, които са абсолютно непредвидими, чиято цена е абсолютно непредвидима и неконтролируема, те се запасват. А, айде да видим а, кой ръководител може да убеди, убеди обществеността или а, някой друг орган в разумността на подобно решение като че ли не сме отговорни пред нашите граждани. Става дума за 10 милиарда економии от обществените разходи до година. Колкото до Галилео, настоявам на позицията си. Докато нямаме ясни цифри, не мога да кажа какво искам да кажа. Искам анализ на разходите и на ползите. и Галилео е различен от ИТЕР. За нас от ИТЕР няма полза. От Галилео ще има полза, но трябва да знаем какво ще получим срещу парите си. И тук комисията не ни уведомява за нищо. Ако получаваме някакви цифри, то ги получаваме по неофициален път. Официално не ни се предоставя никаква информация. колкото до а, развойната, научната и развойната дейност. Не трябва да се не трябва в никакъв случай да се намалява бюджета за научно-изследователска и развойна дейност. А, това, това, не значи, че няма аспект научно-изследователска и развойна дейност в Галилео но, но че тази дейност трябва да се финансира от средствата за 2020, програмата 2020. Но необходимо е а, да обърнем внимание на технологии, които ще увеличат нашата конкурентоспособност, като космоса несъмнено ще помогне в това. ГМОСС е, несъмнено може да помогне за това. Така гледам аз на проблема за развойната и научно-изследователската дейност и накрая военните приложения. Не съм наивен, знам, че имаме нужда от въоръжени сили, знам, че космосът може би трябва да се използва било за разузнаване, за наблюдение, за нуждите на комуникациите. Какво не харесвам обаче? Е, не харесвам това, че военните страни на Галилео или дори на ГМОС е, ССС се финансират от бюджети, които са извън военния бюджет. Значи, част от предимствата, които тези проекти и приложенията, които тези проекти ще имат, ако те са военни, тогава тази част от финансирането на програмите трябва да дойде от военните бюджети и от военния бюджет. Ако искаме обща европейска отбрана, нямам нищо против, обаче трябва това, бюджета да отговаря на това. Не може да даваме безплатен обед на военните. Ако ще използва тези системи за своите цели, трябва да знае кой ще ги използва и това да бъде финансирано по съответните военни бюджетни пера. Въпрос е, към комисията и е после господин Гонзалес. Господин Гонзалес, искате ли да кажете нещо? Не? Някой друг? Някой друг, който да отговаря? Заповядайте. Um, комисията. Благодаря. Докладът ясно изразява подкрепата на парламента за становището, изложено в съобщението на комисията. Няма да се връщам на въпроса за глобалния мониторинг на околната среда и сигурността. Комисията вече е излязла със свое становище по този въпрос бе взето решение тази програма да се финансира от средства извън бюджета на Европейския съюз. Ще се спра върху липсата на прозрачност по отношение на финансовите разчети. Нека ви припомня, че комисията внесе доклад по междиния преглед на програмите на Европейския съюз за спътникова навигация. Този доклад бе публикуван през януари тази година. В него се поставя акцент върху Галилео. Следващата многогодишна финансова рамка наистина предвижда големи суми по отделните функции. Скоро комисията ще излезе с предложение за регламент както за Галилео, така и за ГМОСС. Тези два проектотекста ще бъдат придружени от подробна оценка на въздействието, насочена главно към оценка на економическите предимства и ползи от двете програми Галилео и ГМОСС. Смятам, че по този въпрос трябва ясно да заявим, че комисията залага на публичност на информацията, с която разполага, това число и публичност на цифровите разчети. Благодаря. Благодаря много. Господин Патричало, искате ли да кажете няколко думи в заключение? Да, благодаря, господин председател. Е, искам да благодаря на колегите за техните изказвания, които бяха много интересни. Е, текста на доклада със сигурност трябва още да се подобри и това ще стане чрез внесените измененията, за да могат да бъдат включени в него всички съображения, които имаме. Искам да отговоря на господин е, Гланте Казах, че този доклад е много важен за нас, тъй като независимата космическа политика а, трябва да бъде подкрепена от съответната политика. Тоест, сателитната политика, изстрелването на сателитите трябва да бъде е, подкрепена със съответното развитие на промишлеността и установки за изстрелване. Ние като комисия трябва да а, а, разсъждаваме самостоятелно по тези въпроси, независимо от всички проблеми, свързани с финансирането. Мисля, че през следващите дни и седмици ще имаме възможност да се обединим около един текст, който да получи мнозинство, за да можем да напреднем в областта на космическата политика, защото това е много важно за страните членки и най-вече за промишлеността. Сектора е много важен и в момента той се намира в криза. нашата криза, на която, кризата, на която са заложници всички наши държави. Мисля, че космическата политика би могла да бъде един вид двигател, който да ни измъкне от кризата и да ни върне доверието. Благодаря много. Благодаря. Колегата Ламбъртс поиска думата. Uh, По казаното от представителя на комисията, Докладът, с който комисията излезе в началото на тази година, всъщност не съдържаше никаква конкретна информация. Аз съм се запознал с немалко разчети, но по неофициален път. Днес след обед писменно ще изискам от вас да поемете ангажимент за това да ни оповестите и напълно как възнамерявате да разходвате заделените средства през следващия програмен период. Добре, да изчакаме тогава въпросите и отговорите. И да ви кажа, че на 12 октомври не обята крайния срок за внасен на измененията. Благодаря ви, изчерпахме дневния ред. Ще се видим след обяд за изслушване.